I kindly invite you to take your Бих искал да ви приканя да седнете, за да ви приветствам в нашето следобедно заседание на Комисията за петиции. Особено топло искам да приветствам нашите посетители от младежката група на АЛДЕ. Има ли някой от тях тук? Явно още ги няма. Би трябвало да имаме млади гости този след обед, но нещо не ги виждаме. Освен да ги изчакаме, друго не ни остава. Някой има ли информация за това, дали ще дойдат? Тогава продължаваме нататък. Искам да ви информирам за това, което се случи на заседанието на координаторите вчера. На първо място беше прият дневния ред за март. Работната група ще а, покани представители на а, Скандинавската група по човешките права на нашето заседание. След това решихме да не излизаме с становище за бюджета за 2017, както и освобождаването на бюджета през 2015, тъй като нямаме наша собствена бюджетна линия. По а, успорваните препоръки, които хич не бяха малки, а, ще ви предоставим информация в протокол от срещата. Колкото да защитата а, на децата, Имаме двама членове, които искат да участват в работната група за благосъстоянието на децата. Решихме аз да напиша писмо на комисията Юри, в което да ги уверим, че ние винаги а, отговаряме на петициите, които получаваме и взимаме мерки по тях, като същевременно уважаваме компетенциите на други законодателни комисии. Координаторите също така решиха да изготвят кратка резолюция за закрилата на детето с идеята тя да бъде приета през март месец и внесена на априлското пленарно заседание в парламента. Колкото до информационното посещение, решихме да отложим окончателното си решение, но пък взехме решение а, да отложим а, заседанието за вътрешния пазар. Долу-горе това е. Евентуално ще има развитие по инициативата Спрете ТИТИП. Решихме, че решението на Съда на Европейския съюз трябва да се вземе предвид, преди да направим каквото и да било и да поканим петицията. Колкото до а, трите практики, за свободно движение и за фиксираните договори. Тези две точки са отложени за следващия път. Колкото до изслушването за гражданството, това ще се състои на 15 март. Колкото до информационната мисия в Ирландия, която трябва да се състои между 17 и 19 май 2016. За момента само един местен член от Ирландия е проявил желание да участва. Крайният срок да проявите интерес, за да участвате и вие, е удължен до 26 февруари, т.е. тази седмица до петък. Колкото до актуализацията на портала на пети, имате информация, която можете да видите писменно. Молбата от страна на ЕНП и Зелените за затваряне на петиции също беше оставена за следващия път. А сега правим впечатление, че средната възраст в тази зала рязко спадна, защото влезе една група посетители – Искам да ги приветствам. Това са младите посетители от Ауде, които ще бъдат с нас този следобед. Те са 21 на брой, надяваме се, че са мотивирани и са от Брюксел. Ще бъдат свидетели на днешното ни заседание. Радваме се, че сте с нас и ви желаем приятно заседание. Ще се радвам, ако всички вие, колеги, поговорите с тях, чуете ги и се поинтересувате как те възприемат Европейския парламент и въобще институциите на Европейския съюз. Колкото до вас, млади посетители, не се колебайте вие сами да се обърнете към всички а, депутати в тази комисия и също така не им спестявайте на удобните въпроси. Сигурна съм, че те ще им се зарадват. И така, да преминем към точка 13 от дневния ред. Това е петиция 0927-2015, внесена от Илхан Фичук, който е тук днес с нас в залата. Петицията е подкрепена от 85 подписа и е свързана с твърдение за нарушение на избирателните права в България, чрез забрана на използване на езици, различни от български, по време на предизборни кампании. Господин Кючук, радвам се да ви дам думата. Имате 5 минути да се изкажете. Уважаеми колеги, представям ви развитието на един анахроничен по своята същност проблем, съществуващ в моята родина, Република България, е именно пълната забрана за използване на езици различни от официалния български по време на предизборните кампании. Казвам развитието, защото вече имах възможността на два пъти да говоря за него в пленарна зала – Държа в ръцете си акта за установяване на административно нарушение на Централната избирателна комисия, както и наказателното постановление, с което ме е наложена глоба. Какво е нарушението ми? Нарушението ми е, че на 21 септември 2014 година, в период на избори за народни представители в Република България, редом с официалния български язик, съм използвал няколко изречения и на майчиния си език. Забележете, и на майчиния си, не само на майчиния си. Компетентният орган е изложил в своите мотиви, в случая компетентният орган е областния управител на област Варна. В мотивите му четем, макар и нарушението да е извършено за първи път, деянието разкрива висока степен на обществена опасност, тъй като Илхан Ахмет Кючук, това съм аз, към момента на извършването му е евродепутат от Република България. Обен съм областният управител е постановил глоба от 1000 лева. 1000 лева са около 500 евро. Такива актове има десетки колеги. Народни представители, общински съветници, кметове, изобщо активни участници в предизборните кампании. Съгласно член 16c, алинея 34, по точка Б от договора от Лисабон, гражданите на Съюза се ползват правото да бъдат избирани и да избират. Позволете ми да разгледам тази хипотеза за избор на членове на Европейски парламент. Според 351 алинея 2 от Изборния кодекс на Република България, право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент в Република България имат и всички граждани на държава членка на Европейския съюз, които са навършили 21 години към изборния ден включително. До тук добре. Обаче, вижте какво става в следващия член. Съгласно член 181 алинея 2 от Изборния кодекс на Република България, цитирам, предизборната кампания се води на български язик. Предизборната кампания се води на български язик означава, че тя се води само единствено на български язик. На практика това означава, че въпреки предвидената в кодекса възможност гражданите на Съюза да могат да се кандидатират и да бъдат избирани, действителност не може да се случи, ако те не владеят официалния език на страната. Изборният кодекс постановява още, че всяко лице, което нареши споменатата по-горе разпоредба, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, която в замисленото случая може да бъде в границите от 200 до 2000 лева, т.е. от 100 до 1000 евро. Само за ваша информация, минималната работна заплата в България в момента е 420 лева, т.е. около 210 евро. Моля забележете, че санкция следва да бъде наложена на всяко лице, което използва дори едно изречение на друг език, без значение дали това е поздрав или цитат. Скоро председател, от комуникацията ми с вас знам, че владеете много езици. Да речем, че моята партия, Българската либерална партия, Движение за права и свободи, реши да ви издигне за български представител в Европейския парламент. И за това няма никаква законова пречка. Нито в нашето вътрешно законодателство, нито в европейското законодателство. Въпросът е на какъв език ще водите кампанията си. Имате право на избор. Или научавате моментално български язик, в което се съмнявам, или рискувате да бъдете перманентно губявани. В подобна ситуация ще изпаднат и господата Жан-Клод Юнкер, Мартин Шулц, господин Петела, господин Камал, господин Верховщад, госпожа Харамс и всички наши колеги, които не говорят български язик, в случай, че дойдат в България, за да подкрепят политическите партии от техните европейски семейства. Скъпи колеги, под настояща петиция стоят 85 имена, европейски граждани, като още десетки хиляди са в очакване да се присъединят към нея. Ние считаме, че пълната забрана за използване на езици, различни от официалния език на Република България, по време на предизборни кампании е в противоречие и с още една разпоредба, а именно тази на член 1А от договор от Лисабон, според който Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достоинство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и зачитането на правата на човек. Забраната се отправят послания на език различен от българския по време на предизборни, кам... предизборни кампании е несъвместима и член 2 от договор от Лисабон. Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи. Той зачита богатството на своето културно езиково многообразие и следи за спазването и развитието на европейското културно наследство. Член 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз Казва, Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие. Подобен текст намираме и в член 10, али не е първото Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Той гласи, всеки има право на свобода на изразяване на мнение. Това право включва свободата на всеки да устоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи, без намеса на държавните власти и независимо от държавните граници. Всички тези правни актове са международни актове, ратифицирани и обнародвани по конституционен ред, екс конституцио, от моята страна Република България. Получихме отговор на Европейската комисия на 25 юни 2015 година. Приветстваме го. Важно е европейските институции да гарантират свободното изразяване и волята на избирателите. Те предполагат свободен обмен на мнение и информация в периода преди изборите и гарантират, че всички граждани са в състояние да разбират и да участват пълноценно в изборния процес. Това, което твърдим обаче, е, че българските власти не са успели да изпълнят ангажимента си да гарантират тези демократични стандарти, които стоят в основата на свободните избори и следователно са допуснали нарушение на посочените горе европейски правни разпоредби. Защото забраната за използване на друг език освен официалния български по време на предизборни кампании, е в явно противоречие с установените международни демократични стандарти. Това законодателство, законодателно ограничение нарушава свободата на изразяване на кандидатите по време на предизборни кампании, както и правото на избирателите да получават информация на език, разбираем за тях, дори ако този език не е официален за страната, за да могат те да направят своя информиран избор. I'm finishing. Това са основ, основ, основните, основните права и свободи, провъзгласени в член 11 от Хартата за основните права на Европейския съюз и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека. Госпожо председател, завършвайки заключение, подигам този въпрос тук в Европейския парламент пред Комисията от петиции. Не защото не обичам моята родина Република България, а напротив, защото искам някой ден и тя да стане истинска демократична държава, защото не искам България да се утвърди като страна на двойните стандарти по отношение на човешките права и свободи. Имам към вас три молби, три искания. Първо, да оставите а, петицията да остане отворена. Бих искал комисията по петиция да отправи искане за становище до комисията Либе. Второто ми искане е становище, становище по петицията да бъде дадено, становище по петицията да бъде дадено от Франс Тимерманс в качеството на първи заместник-председател. Считам още, че факта, че петицията все още не е качена в портала на петициите и европейските граждани не са имали възможност да изразяват своята подкрепа, е допълнително условие в подкрепа на това петицията да остане отворена. Благодаря. Thank you very much. And now I believe that... Благодаря. А, мисля, че сега ще чуем представителят на комисията. Имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви, че ми а, позволихте да се изкажа за тази петиция, която засяга правата и а, езика, който се използва по време на предизборна кампания. Комисията вече излезе със своето становище и парламентът е в течение. Това, което аз мога да направя е да очертая основните моменти в него. На първо място, нека да ви припомня какви са правомощията на Европейския съюз в изборната сфера. Като цяло Европейският съюз няма правомощия в тази сфера. Договора предоставя правомощия на а, права на гражданите да гласуват в страната, която обитават, дори да не са а, нейни а, граждани. И второто, което мога да кажа, общия принцип а, за а, изборите, свързани с Европейския парламент, са очертани и а, имам общи принципи, които се следват, свобода на изборите, универсалност и някои по-технически параметри. Например, трябва да се прилага системата за пропорционалност за всички страни членки. Така че, след като споменах това, мога да кажа следното в заключение. Провеждането на изборните кампании и употребата на езика, който, на който те се провеждат, не се споменават изрично в правото на Европейския съюз, т.е. няма конкретни разпоредби в това отношение. Това е едно на ръка. Допълнително искам да засегна предходни становища на комисията по други подобни случаи, за които сме получавали писменно запитване. Например, 3774 от 2015 година. Нека да ви споделя какъв беше отговора на комисията. Изборите са свободни, когато те гарантират свободното изразяване на волята на избирателите. Това означава, че информацията трябва да бъде разпространявана свободно в периода преди самите избори и че цели общности трябва да са в състояние да разбират тази информация и да са наясно с това какво се случва по време на изборния процес. Преди това комисията също така е наблягала на факта, колко е важно страните членки сами да се грижат за спазването на тези стандарти, които са заложени също така и в Европейската конвенция за човешките права. Ще приключа като кажа, че съда в Страсбург, не съда на Европейския съюз, интерпретира тези демократични принципи и отсъди, че страните членки а, могат сами да издадат разпоредби по отношение на езиците, които а, се използват по време на изборната кампания и са в правото си да наложат ограничения, като те са съобразени с а, принципите на демократичното общество, включително свободата на словото. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателката. А сега нека да чуем какво имат да кажат членовете на комисията. Господин Джамбаски, вие имате думата. Извинявам се за това, че ми е трудно да произнеса името ви. Госпожо председател, на практика звучи Джамбаски, но това не е толкова важно да речем. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на комисията по петиции, ще споделя с вас своето впечатление от силно емоционалното стъпление на колегата Кичук – което така разбираемо емоционално, но според мен беше правно неиздържано. Е, изразената от него надежда, че, цитирам, някога България ще бъде демократична държава е за мен силно изненадваща по много причини. Най-малкото, за да стане една държава член на Европейския съюз, тя трябва да бъде призната за демократична държава. И аз твърдя, че моята държава е демократична държава и го е доказала. Сега по темата. В сферата на изборното законодателство Компетенцията на Европейския парламент и на Съюза се отнася само до правата на гражданите на Европейския съюз, живеещи в държава членка, различно от страната им по постоянно местожителство, да гласуват и да се кандидатират на избори за Европейски парламент, избори за национален парламент и местни избори. Същото се отнася, както стана дума, и за изборите за Европейски парламент. Фактовете заложени изискване за провеждане на изборите но няма изисквания за провеждането, за регулиране провеждането на предизборната кампания и този елемент се оставя в ръцете на законодателството на страните членки. Организацията и провеждането на предизборни кампании за местни европейски избори, повтарям, е компетенция на държавите. Това включва запазване на свободата на изразяване на волята на избирателите, размяна на мнение, информация, разпространение на свободата на, на словото в периода предшестващ изборите, както и факта, че всички в обществото разбират имат възможност да участват в изборния процес. Както стана дума, Европейският съд по правата на човека в Страсбург принципно приема, че държавите имат право да регулират езика на кандидатите и на други лица по време на предизборните кампании и да налагат определени разумни ограничения. Ограничението в случая в България има своите причини в историческите обстоятелства, геополитическите процеси, които и в момента текат в наша държава. И аз уверено твърдя, че в Република България свободата на изразяване, волята на гражданите е гарантирана всички граждани могат да изразят своите мнения достатъчно ясно и достатъчно широко. И нищо не налага намесата на Европейската комисия, Европейския парламент в едни чисто вътрешни работи на отделните държави членки. Това би било опасен прецедент и би могло да се използва в много други държави членки, в които, да речем, също има такива въпроси. Бих посочил за пример Испания, например. Така че, в заключение, уважаема госпожо председател, твърдя, че всички права на изразяване, на разбиране, на избор са гарантирани в моята държава. Също така образованието е безплатно, т.е. всеки, който има желание да научи официалния език на държавата си, може да го направи, ако желая, разбира се, и няма никаква пречка да го направи. Настоявам петицията да бъде затворена като несъотносима към правния ред в Европейският съюз, тъй като договорите трябва да бъдат спазвани. Благодаря за вниманието. Thank you, Mr. Marias. Благодаря. Господин Мариас иска думата. Я проведре. е... Благодаря, госпожо председател. Аз по-скоро съм съгласен с господин Джамбаски, аз съм от ЕКАРЕ и ние от нашата група смятаме, че трябва да бъде затворена тази петиция. Тя а, беше счетена за допустима, дискутирахме, чухме възгледите на комисията. Не смятам, че можем да направим нещо повече по въпроса. За мен има просто две гледни точки към темата. Тук става дума за изборното право на българите, както и на едно национално младсинство, което е в правото си да е, изпълнява своите граждански права в е, страната, която обитава. Тоест, тук просто няма европейско измерение на въпроса. Това е чисто вътрешен въпрос. стана дума за местните избори, когато а, става дума за български граждани, а това за мен отново е въпрос, който е от чисто българско естество и няма връзка с Европейския съюз. И още нещо. Процедурите, които биха могли да са свързани с европейските права, господин председателя Юнкер беше споменат и така нататък. Смятам, че може би трябва да проверим каква е ситуацията по отношение на изборното законодателство. Но като цяло ние нямаме хармонизирано законодателство в тази сфера. Наскоро парламента прие изменения на настоящите разпоредби, но въпреки това разпоредбите не са хармонизирани. Тоест, всяка страна членка решава как да провежда своите избори. Още от 76-та година това е така. Има някои общи положения, всичко останало е национална юрисдикция. Стана дума за господин Юнкер и така нататък, които искат да се кандидатират. Да, повдига се този въпрос, но като останем на страна общите положения, всичко останало е в юрисдикцията на националното правителство и българските закони. Всичко се свежда до а, компетенции, които трябва да разграничим ясно, включително и тук в нашата комисия понякога ам, дискусиите са политически мотивирани, независимо дали става дума за България или за други страни. И в това отношение ам, ситуациите за използване на език са доста деликатни, но за мен в нашата комисия ние можем да изслушаме подобни петиции и в същото време няма какво повече да направим. Единствено можем да затворим за момента тази петиция. Пак повтарям, това е национален въпрос компетенциите на България. Освен това, имаме и отговорите на комисията, свързани с предходни въпроси и писмени запитвания. Обсъждали сме подобни случаи в Испания – Там също имаме становища, които са свързани с изборното право. Тоест не смятам, че има смисъл отново да обсъждаме тези въпроси а, в случай с друга страна. Очевидно това са национални въпроси. Смятам, че за всеки това е ясно. Ние от ЕКР винаги сме готови да изслушаме колегите, но това е нашата позиция и смятаме, че петицията трябва да се затвори. Председателката, благодаря. Господин Себастиан. Благодаря, господин председател. За разлика от преждеговорящите колеги, считам, че тази петиция трябва да остане открита, защото инак нарушаваме основни права. Разглеждаме проблема под неправилен ъгъл. Сега, аз разбирам какво казва комисията, но тук не става дума само за вътрешен закон или за национално законодателство на дадена страна. Тук има нарушаване на основно право, правото на изразяване и свобода на израза, така както те са записани в член първи, примерно, на е, договора от Лисабон. Така че в партията на господин Кючук се е решило, че може да, да, се спомен, да се говори на друг език и той е бил санкциониран чрез глоба. Това е нарушаване на основните права. Това не е само вътрешно български проблем. Тук става дума за една държава, където са нарушени основните права. И мисля, че тази петиция трябва да бъде разглеждана. Споменахте за подобни случаи в Испания. Не знам какво точно имате предвид. Аз също съм испанец. Да, разбира се, че е имало жалби относно дискриминация при използване на езици. В крайна сметка в... се говори за официални езици, но в крайна сметка и в избирателните кампании се използва и, франц, и френски, и немски, и урду, и арабски. Това не са официални езици на държавата, но в крайна сметка никой не може да наложи в едно частно събитие или мероприятие да се говори какъвто и да е език. Така че. Аз мисля, че тук става дума за един сложен и тежък проблем. Колегата е бил санкциониран, защото е използвал друг език при, в политическа сбирка. Тук става дума за нарушаване на основните права на, на човека. Така че смятам, че тази е, петиция трябва да остане открита. Thank you, Mr. Chairman. Господин e biggest... Говоря от името на НП, най-голямата група в тази комисия. Няма нужда да повтаряме вече изложените аргументи. Нека да кажа какво е моето заключение. Разбира се, петицията трябва да бъде затворена по няколко причини, които все още не, са, не бяха споменати. Всеки, във всеки демократичен дебат има политици, които правят една и съща грешка – те смятат, че са по-компетентни от съдиите и съдилищата на а, местността, в която живеят. Към момента виждаме, че политиците тълкуват закона. Смятам, че всеки осъзнава какъв хаос ще настъпи, ако политиците тълкуват законите и започват да издават критерии за това, кое е демократично и кое не. Имаме правна рамка, имаме си и съда по правата на човека, а той вече е постановил, че държавите имат право да регламентират използването на езиците от кандидатите по време на предизборни кампании. Точка. След като този принцип съществува и след като съда по правата на човека вече е излязъл с решение в това отношение, то тогава трябва да критикуваме решението на съда. Разбира се, можем да го направим и винаги можем да твърдим, че е, дадена демократична система не е достатъчно демократична. Към момента обаче България не нарушава нищо. Никоя правна рамка. В момента, в който вие твърдите, че това не е достатъчно демократично, вие просто твърдите, че Европейския съюз не е достатъчно демократичен, което е дискусия без край. На следващо място. Просто да ви напомня, че тук говорим за предизборни кампании. Само за предизборни кампании. няма никакво нарушаване на други права на българските граждани. По време на предизборната кампания се прилага специфично ограничение, което съществува в Български избирателен кодекс от дълги години и е, това правило се ползва от общ консенсус. Бих искал да кажа още нещо, което не е пряко свързано с тази петиция, но наистина смятам, че трябва да следваме две неписани правила. Трябва да внимаваме, когато приемаме петиции и водим дискусии, петиции, които се внасят много близко до провеждането на национални избори, защото подозирам, че тази петиция ще се използва в националното, за национални цели по неприемлив начин. Второ неписано правило – винаги се чувствам неудобно, когато тази комисия се използва от депутати, за да се обърнат към членовете на Европейския към гражданите на Европейския съюз, а не към членовете на този парламент, въпреки че това е неписано правило. Някакси това е злоупотреба с пост. Използват се спешни процедури преди да бъдат проведени съответните избори. Много често депутати внасят петиции точно в този момент. И тук ще повторя това, което казах. Тази петиция трябва да бъде затворена. Thank you very much. Mrs. Toon, please. Благодаря, госпожа Тун. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имаме преводачи тук, макар че понякога съм в състояние да използвам само единствено собствения си език. Аз съм за тази петиция, 100% заставам зад нея, не смятам, че трябва да я затваряме и имам причини за това. На първо място, има емоционални причини. Всеки път, когато говорим за младсинства в страни членки на Европейския съюз, винаги ми се струва, като че ли някои от тези а, младсинства са като булка преди сватба. Не искаме те да изглеждат добре и след това не се интересуваме какво ще се случи след като се ожени. Това много често въжи за страни като а, Латвия и България и така нататък. Говорим за свобода на словото. Но тук говорим за големи групи, младсинствени групи в страни членки. Според мен, в една предизборна кампания всеки, всеки политик рекламира своя продукт и има правото да го рекламира на език, на който ще го разберат. В много комисии, като тази за външни работи или за култура, се обсъждат въпроси като пропагандата, руската пропаганда и така нататък. Но същевременно не сме, не може да отрежем огромни групи хора от информация, която просто те нямат достъп до която те нямат достъп на собствения си език. За мен това е много странно. И още нещо, което дочух от моя колега тук. Той каза, че на никой не му е забранено да научи местния език, но аз съм представител на младсинство в Естония, но от друга страна аз живея там, плащам си данъци съобразявам се с законодателството и ако искам да някой да ме разбере или някой да говори на мой език, имам това право. Господа Жаки. Um, uh... Благодаря, госпожо председател. Това е интересен и важен въпрос, но също така и деликатен. Предполагам, че в различните държави има различна позиция по същия този въпрос. Аз бих искал да ви представя моята позиция. Както знаете, аз съм от Словакия. Словакия е мултиетническа държава. 20% от населението принадлежи към някакво мълцинство. Скоро, на 5 март, у нас ще има избори и в момента се води предизборна кампания. На всеки се гарантира правото да използва майчиният си език. В писмена форма, в устна форма имаме предизборни плакати на всякакви езици. За мен това е истинската европейска позиция. Да не се ограничава използването на езиците на младсинствата. И да се приеме използването на тези езици. Ето защо аз гледам положително наказаното от господин Кючук. I didn't hear. Did you, did you propose to keep it open? Вие предложихте да оставим петицията отворена, така ли? Добре. Продължаваме. Fra Auken. Jeg tror, jeg vil gøre det her på mit modersmål. både formanden og jeg... Моя матерен език е датски но в Финландия и в Швеция, ако хората от племето сами не могат да говорят своя език, то би било скандал. В Дания имате немско малцинство, в Шлеци-Сколцик и разбира се, те говорят и датски. Но но тези, които могат да говорят датски, говорят датски. Разбира се, не може и не трябва да спираме малцинствата да говорят своите езици, независимо от законодателството на Европейския съюз. Това просто е некоманно, мисля, че е разумно да оставиме хората да говорят матерния си език. По този начин можем да си говориме и да се разбираме по-добре. И това е начин за защита на малцинствата и мисля, че това е е, един от основополагащите принципи. В крайна сметка, един от отличителните белези на мълцинството е езика. Това е голяма част, важна част от културата на мълцинствата, така че тази петиция трябва да остане отворена, тъй като проблема е важен. Как, какво остава в крайна сметка, когато отнемете на едно мълчинство езика му? Заради политически избори. В крайна сметка това, е, което искате и можете да кажете най-добре, можете да го кажете на матерния си език. И ако можете да го кажете и на друг език, разбира се. За това аз в момента тук използвах моя матерен език. Така че смятам, че тази петиция трябва да остане отворена, защото това е нещо повече от случващото се в България като цяло. А, и аз използвам матерния си език. А, сега дадем думата отново на господин Джамба. Благодаря ви, госпожо. Не. Уважаеми колеги, усещам едно голямо неразбиране в тази зала. Никой в България не пречи на никого да използва майчения си език. Моите колеги, които смятат, че е редно да използват майчения си език в своите всекидневни задължения, го използват всеки един ден. 365 дни в годината, с изключение на участието им в предизборна кампания. Тази разпоредба на българското законодателство засяга участието единствено в изборната кампания, по време на официалните митинги и участието им в телевизионните и други такива форми на телевизионна и всякаква изборна пропаганда. През останалото време всеки може да използва своя роден език. Т.е. тук не говорим за забрана за използване на майчин или други езици, уважаеми дами и господа. И когато говорим, примерно дават ни примери от прибалтийските държави. Това е много интересно, защото, доколкото ми е известно, там има една сериозна руска общност, която доста се оплаква от законодателството на Литва, Латвия, Естония по отношение на руски язик там. И за това да речем, че всички в тази зала трябва да уважават основните договори на Европейския съюз и начина по който функционира този съюз. След като договорите за Европейския съюз казват, че законодателството по отношение на изборния процес е вътрешна работа на всяка една държава членка, това трябва да бъде уважавано. Обратното би означавало, че когато на нас не ни харесва нещо, например Литва, Латвия или Естония, би трябвало да го обсъждаме и да кажем на Литва, Латвия и Естония да променят своите вътрешни законодателства. Затова, уважаеми дами и господа, исканото в тази петиция противоречи на правото на Европейския съюз, не се отнася към тези договори и затова тази петиция трябва да бъде затворена. Благодаря за вниманието. Fru Albiol, И аз съм... Аз мога да си говоря на езика, но всъщност не мога да говоря валенциански, а само там. Но, разбира се, трябва да защитиме всички езици, възможността на всички да се изразяват в личните си отношения, в официалните си е, функции на език, включително и в предизборните кампании. Ако не всяко се забранява е, използването на друг език е, по време на избирателната кампания, било то пред, в телевизията или на друго място, това е дискриминация, това е нарушаване на европейските принципи, така че аз съм съгласна с аргументите, които бяха представени в подкрепа на тази петиция, ние в крайна сметка наистина нарушаваме правата на, на тези хора. Петицията трябва да остане отворена. Госпожо председател, кажете ми, в комисията Либе също работиме по въпроса, свързан с правата езиковите права и езиковата дискриминация. Така че нека да изпратиме тази петиция или бе да си даде своя становище или и да излезе с някакъв, с някакъв отговор. Благодаря ви. Сега, господин Али. Колеги, аз съм за това петицията да остане открита. Но защо? Правят се най-различни интерпретации, но това, което искам да ви кажа е, за да може да придобиете малко по-добра представа за какво става въпрос. Но първо искам да започна това, което започна колегата от България, казвайки, че е представител на най-голямата политическа партия ИПП. Искам да кажа, че наред с моя колега Йохан Кючук, който при откриване на предизборната кампания си позволи да изкаже няколко думи и на майчиния си език, за да поздрави нашите баби и дядовци, които са на 60, 70, 80 години и са нямали възможност да изучат официалния език българския, за да може да бъде разбран, за да може неговите послания да бъдат разбрани, беше глобен от Централната избирателна комисия. Същото беше направено и от господин Манфред Вебер при откриване на предизборната кампания в Република България на английски язик. Но той не беше глобен трябва ли да бъде глобен? Разбира се, че не трябва, защото ние споделяме идеята, че трябва да има е, възможност всеки един от съответните лидери в рамките на Европейския съюз да дойде да подпомогне посестрената си партия в съответната страна. Значи тук има една привилегированост на езиците, една дискриминация по отношение на езиците. Нарушава се основно право на човек. Какво ни остава като ти вземат и майчиния език. Да не можеш да изразяваш е, своята воля и посланията да достигнат до всички избиратели на територията на съответната страна. Защото, пак казвам, ако България живеят 7 милиона, почти 1 милион са е, от етническото мълцинство, които по-голямата част от тях не, не владеят официалния български език и е добре е, всяко едно послание да бъде достигнато до тях. Разбира се, че ние говорим всякакви езици. Говорим и английски, и френски, и български. И наши лидери от е, Европа също са присъствали на наши мероприятия и са изразявали и са пращали своите послания на съответните езици, на които комуникират. Е, и затова мисля, че е от жизнено важно значение да остане петицията открита, да, да, да бъде дадена възможност да бъде подкрепена и е, защото останалото вече придобива други измерения. Благодаря. Now we are already running there. Вече изоставаме от графика. И е, смятам, че вече е време да приключваме дебата по тази петиция. Давам думата на господин Мариас след което ще приключим дебата и ще чуем за последен път подалят петицията за две минути. Господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. Тук говорим за ключови въпроси. Заложени са много важни неща. На първо място правата на кандидатите. Имат ли те право да използват собствения си език? Заложени са и малцинствени права. Могат ли те да използват своя език във всякакви ситуации? Господин Вебер е бил в България и е говорил, но той все пак не е бил кандидат, като го е направил. Отделно стои въпроса и за третирането на другите кандидати и другите гласоподаватели. Изключително сериозен е този въпрос. Трябва да внимаваме. Защото има и други гласоподаватели, които пък не говорят и не разбират турски и българи. Изведнъж се появява един кандидат, който би трябвало да бъде кандидат за всички българи. Той би трябвало да представлява всички българи и започват да говори единствено на, на турски, така че огромна част от потенциалните гласоподаватели не го разбират. Така те не биха могли да му зададат въпроси. Ето за това изборите са ограничени по отношение на официалния език. Те трябва да са ефективни за всички. Ето, например, ако нямахме преводачи в залата, не всички щяхме да се разбираме. когато става дума за кандидатите, не винаги имат на разположение а, преводачи и рискуват да не бъдат разбрани. И думите им да бъдат разбрани от много ограничен кръг от гласоподавателите. Нали трябва всички да са наясни с тяхната платформа? За мен това е основанието да се ограничат официалните езици в предизборните кампании. Защото все пак един кандидат трябва да бъде избран така, че да представлява цялата страна. И не смятам, че е редно един кандидат да ограничава своите послания до определен сегмент от населението. Колкото до правата на кандидатите, те все пак правят обществена кампания. И имат право и на писмени послания. Те могат да бъдат уредени от националното законодателство, тъй като страната членка най-добре познава тези въпроси. Така че смятам, че това е в техните компетенции. Εδώ μπορούμε να μιλάμε ελληνικά, σουηδικά και 22. With translation. With... Ами, ние можем да говорим и на гречки, и на всички езици на Европейския съюз. И, и именно за това трябва да сме много щастливи от тази ситуация и горди. Можем да превключваме от език на езика във всеки един момент и все пак да се разбираме. И все пак, аз поставих а, един а, лимит и смятам, че времето ни изтече. Следващите петиции също са с много трудно естество. Затова ви предлагам следното. Давам пак думата на подаля петицията, но с огромна молба да бъде... Здравейте, уважаеми колеги. Въпросът не е национален, въпросът е общо европейски. Къде да отида аз, господин Джамбас и господин Маринов, когато съм извървял целия път на българското законодателство? Ако искате да бъдете демократ до край и доблестен до край, каже, бъдете. Но вие не сте. Решение на Европейския съд по правата на човека по делото на едън срещу Република Турция. Република Турция, която не е страна член на Европейския съюз. Относно обща забрана за използване на неофициални езици, съчетана с наказателни санкции. Делото е заведено през 2004 година и от 2013 година в страна не членка на Европейския съюз Република Турция се води предизборна кампания и на официалния турски език, и на неофициалния кюртски език. Проблемът не е национален, проблемът е европейски и аз ще поставям проблема тук, в сградата на Европейския парламент. Той има вече своето решение, защото има прецедент. Европейския съд правата на човека вече има прецедент. Рано или късно този въпрос ще бъде решен. Но ако искате, повтарям го още веднъж, да се зовете за демократ и да бъдете истински демократ, моля бъдете така. Моля бъдете такъв. По време на комунизма ние бяхме губяни с 5 лева. За това, че сме говорили език различен от официалния. Каква е разликата сега? Че, бъ, че биваме глобявани с 500 евро, 1000 евро. Това ли е вашето разбиране за демокрация? Не, това не е моето разбиране за демокрация. България ще бъде истински демократична страна когато биват спазвани правата и свободите на всички български граждани. Господин Марият, аз не представлявам определена общност. Да, моя корен е на турски. Но аз представлявам всички български граждани. Мога да правя и го правя. Предизборни кампании, както в София, така и, малкото село, така и в най-малкото село в Република България. Ние стигнахме през 2008 година до унизителната ситуация в българския парламент. Моята политическа партия предложи текст. И в този текст се казваше да се използват, госпожо председател, и други езици при наличието на две хипотези. Когато има необходимост и то с преводач. На тези осигурен преводач ние стигнахме до абсурдната ситуация да, при тези две хипотези да искаме използването на, и на други езици. При осигурен преводач, повтарям, и при необходимост. Знаете ли с колко гласа беше отхвърлено това наше предложение. Само гласовете на ДПС 34 бяха за, всички останали бяха против. Благодаря ви. I realize that this is now a very... Разбирам, че това е много чувствителен проблем и така малко се колебая да приключа, но ако правилно съм ви разбрала, смятам, че има тук едно изразено мнозинство за оставане открита на петицията, и смисла, че в едно писмо трябва да се повдигне въпроса и да се отправи към господин Тимерман, който и без това ще дойде на 19 април на заседание. Просто можем да му напишеме, да, че този въпрос трябва да се отсъди, когато той доде тук. И още нещо. Колко, вие казахте, че Либе работи по езиковите права в Европейския съюз. Знам, че в момента Либе е просто претоварена с работа, така че можем. Те получават много законодателни предложения, но може би просто да, да им изпратим едно писмо. Мисля, че това би било полезно. Това би било полезно и е това е което ви предлагам. Виждам, че кол, кол, колегите кимат. Знам, че други колеги са против, но струва ми се, че мнозинството е съгласно с този подход. Можем ли да продължим така? Благодаря ви и ще се върнем към тази тема под Потър ние настояваме заедно с НП. Няма, няма мнозинство защото има политически групи, които и не изразиха своето мнение. Защо? Къде са социалистите и демократите? Може ли аз като председател да председателства? Можете, разбира се, да е, възразите. Добре, ако Няма проблем да гласуваме. В крайна сметка трябва да, да е ясно кой гласува за и против. Защото НП е съгласно с нас, смята, че трябва да се закрие кой е Кои са политическите групи, които искат да остават петицията открита? Някои групи не изразиха своето становище. Чухме зелените, а социалистите и другите дори да не казаха мнението си, господин Мариас, аз съм тук, аз а, с, комуникирам с тези хора и мога да ви кажа, че има ясно изразено мнозинство. Не, не смятам, че има мнозинство, каза господин Мариас. Мисля, че трябва да гласуваме от името на нашата група. Правилото е следното. Това не е, не е гласуване, което трябва да има мнозинство и така нататък. Става, става, става дума за просто членовете, които са други, които могат да гласуват. Всеки като член на Европейския парламент може да гласуваме и тогава можем не е само тези, които имат право да гласуват. И тогава аз ще вкарам цяла сурия хора. Ми, ако искате, можем да, да повикаме още 10 члена да гласувате. Смятате ли, че вашето поведение е достойно за член на Европейския парламент? Какво значи? Членовете на парламента или членовете на комисията? Това е Откъде са, откъде са тези правила? Откъде ги взехте? I'm just, I'm verifying. Listen, I am verifying with the В момента проверяваме това с... Не, ето аз... Аз се придържам към правилата. Аз знам кой има право да гласува мъкнете, ще получите. Anybody that has participated... Всички, които са участвали в дебата, могат да гласуват съгласно правилата, казва а, ръководителят на а, службата. Значи, а тези, които не са тук, не могат да гласуват. all those всички унези, чието имена са били включени в а, списъка на а, секретарията, заместителите и други. Никой все още не е поискал всъщност гласуване до този момент. Аз просто се противопоставям на вашето заявление и становище, че има а, мнозинство. И имате право да поискате гласуване. Искам гласуване. Така, и поискано е гласуване, ще гласуваме. Кой иска да оставиме тази петиция отворена? two, three, four, five, six, eight, nine, ten, ten, and, and eleven. Единайсет. Who many would be against? Кой е против? Кой счита, че трябва да затвориме тази петиция? Мога ли да гласувам? Можете да гласувате. Е, явно, че жалбоподавателя си гласува за жалбата прекрасно. По процедурните правила вие не може да гласувате, защото сте жалбовносител. Като жълбовносител, не можете да гласувате. да I didn't see. Could you raise your hand, the members... Можете ли да вдигнете ръка тези, които са против? Един, двама, трима. Трима. Значи резултатите са ясни. Имаше свръх представителство на АЛДЕ, така че не, не преброиха двата допълнителни гласа. Тук имаше три гласа. Е, НП има много други, много повече гласове, но те просто не присъстват. Тоест 9 с 9 или 4, 3 или 4 което означава, че имаме мнозинство и много ви моля да се съобразите с решението. Благодаря ви. move on to the next item, which is petition Преминаваме към следващата точка. Е, петиция 1062 от 2014 за намаляването на финансовото обещетение, което Холиан Марсело получава за домашни грижи. Холиан Марсело сам е тук като жалбоподател. Заради технически а, пречки, той е трябвало да подаде петицията два пъти. И затова тя фигурира с два входни номера. Просто поради грешка първата не е била регистрирана, но това е било коригирано по-късно. Така че давам сега думата на Холян Марсело. Имате 5 минути. Sí, Laura honorables miembros de la Comisión, estimados componentes. Уважаеми членове комисията, дами и господа, гости, бих искал да ви благодаря за това, че проявявате интерес към 5 минути от моя живот. Става дума за хиляди хора с увреждания. И имаше тук едно объркване с нашата петиция, за което вече чухте. Както стана ясно, наистина се наложи да се постараем да ни чуете и да разберете за нашия случай. Ще гледаме да не ви губим времето, защото а, то е ценно за всички, включително и нас, хората с увреждания. Според а, така наречените официални статистики, с които а, разполагам, в Валенсия Цифрите, свързани с хора, които страдат от а, увреждания, спадат. Те са а, променят от 16,1%, успех при а, всяки 6 оценки до 26%. Това означава, че властите съкръщават помощта за 4600 души с увреждания. Немислимото е, че тези статистики са направени без изобщо да се а, вземат предвид самите хора, без никакъв контакт с тях. Въобще а, не са били взети предвид техните конкретни увреждания, дали се страдат от синдрома на Даун или, а, ням, или им липсва крак. Просто са били отрязани помощите. В тази връзка искам да ви напомня а, за петицията, която сте обсъждали вчера за хепатит С. Какво ще кажете, ако ви представяха статистики, свързани с огромен процент от, от заболелите, без изобщо тези хора да са били прегледани и на базата на това се вземе решение да се намалят разходите за тях. Значи, ние не искаме вие да се занимавате с нашия проблем. Искаме просто да ни помогнете сами да се погрижим за себе си. И искаме да ни помогнете да върнем вярата си в хората, които се занимават с тези статистики и с тези мерки. Тук сме, защото знаем, че Европейската конституция се бори срещу дискриминация и насърчава равенството. Идеята е да се изкорени всякакъв вид дискриминация, които подкопават правата на европейските граждани. Много добре знаем, че имате определени компетенции, но все пак вчера чухме, цитирам, че становището ви за прилагането на Конвенцията на ОНЕ за хора с увреждания е следното. В правото на Европейския съюз закривата срещу дискриминацията не е хармонизирана. И а, правата в рамките на тази конвенция трябва да се защитят по-добре. Комисията Пети обръща голямо внимание на случаи, свързани с хора с увреждания в Европейския съюз. Ето защо ние се обръщаме към вас и ви молим да погледнете не само принципно на формата на нашия проблем, но и на неговото съдържание, да вникнете в него. Накрая искам да кажа, че хората, които са засегнати от този проблем, се чувстват не само дискриминирани, но и ограбени от бъдеще, от страна на едно общество, което ги игнорира и една администрация, която не се грижи за тях. Тоест, тези хора губят своето самочувствие, своята идентичност като хора с увреждане, което е единствената идентичност, която те разполагат. Оставаме на разположение за пояснение, за допълнителна информация, за да хвърлим светлина върху нашия случай. Но нека само да ви кажа, че един на всеки 100 човека с увреждания е принуден да а, отнася жалбата си до съда, което не е нормално, което не е честно и което е жестоко. Така че нашето доверие в институциите страда. Представителят на комисията е тук. Господин Маркети. Знам, че вие ще се изкажете само за едната от двете петиции, които са част от тази а, точка от дневния ред. Другата не сте я виждали все още, не сте я а, преглеждали, но все пак очакваме да чуем какво ще кажете. Thank you, Um, Благодаря, госпожо председател. че ми давате думата. Господин Марсело говори най-вече за втората петиция. А, се страхувам, че аз не мога да говоря по нея. Мога да говоря само по първата. Вие опоменахте, че се страхувате, че този случай ще бъде също толкова сложен като предишния. Смятаме обаче, че този случай е по-простичък. По петиция 1062 на господин Марсело бих искал да кажа, че въпреки, че разбираме положението, въпреки, че искрено съжаляваме за това, което е описано в петицията, европейското законодателство е ясно в това отношение. А, нямаме компетенции в това отношение, а, накратко казвам. Член 153.4 от договора за функциониране на Европейския съюз ясно постановява, че по отношение на управлението на социалната закрила и в това отношение се включва и а, предоставянето на услуги в домашни условия, компетентни са държавите членки. Държавите членки могат да определят кой може да се ползва от помощи и кой да предоставя съответните услуги. Това изцяло е в правомощията на държавите членки. Ако погледнем хартата с основните права, ще видим, че действително там има разпоредба, която се занимава с основните права в областта на здравеопазването и социалната сигурност. Но цялата харта с основните права се подчинява на принципа на субсидиарност. В член 51 от хартата и член 6 от договора за Европейския съюз се казва, че разпоредбите на хартата се прилагат към държавите членки, когато те самите прилагат европейското законодателство. Бях кратък. Повтарям по петиция 1062 от 2014 година, мога да кажа само, че Европейския съюз не може да се намесва. господин Марсело може да се обърне директно към компетентните национални органи. Благодаря ви. Thank you very much. Uh, the only petitioner that has been благодаря ви. Единствения вносител на петиция, който е упоменат тук е господин Марсел, но доколкото разбирам, тук има още един вносител на петицията. Не зная името ви. Искате ли думата? Ако някой от вас поиска. Не? Не? Добре. Добре. В такъв случай не сме допуснали грешка. Просто исках да ви дам тази възможност. Сега се обръщам към колегите. Най-напред да чуем госпожа Родригес. Ahora, eh, muchas gracias, Presidenta. En mi región, la comunidad. Благодаря ви, госпожо председател. В моя регион, в Валенсия, се случват жалки неща напоследък. Между 2012 и 2014 година на хиляди хора бе преразгледано нивото на увреждане. Неразбираемо е а, това от медицинска гледна точка. Това са хора, които очевадно страдат от хронични заболявания. Това явление често се среща в Испания. Компетентните органи намалиха с 25% нивата на увреждания на хората – Само това а, оказва се, че хората, живещи в Валенсия, изведнъж оздравяха. Проблемът обаче е, че това доведе до много загуби, до много финансови ресурси за тези хора. Това е едно своеволно и дискриминаторно решение. И то не е взето случайно. То се дължи на бившото правителство, което желаше да намали разходите си. И за да ги намали, намали помощите на тези, които най-много се нуждаеха от тях. Затова правителството мишлено понижи нивото на увреждания на хората. В рамките на мандата на новото правителство положението на тези хора ще бъде преразгледано. Защото в крайна сметка тези хора страдат от увреждания, които е, продължават да ги тормозят. Нечовешко е отношението на администрацията към най-уязвимите членове на обществото. Както каза и вносителя на петицията, човешките права включват в себе си думата човек, а не думата правомощия или компетенции. Иска ми се, че когато, иска ми се, когато гледате следващата петиция, да не забравяте думите ми. Благодаря, госпожа Албел. Благодаря. Първо бих искал да благодаря на жалбоподавателите, на жалбоподавателя за борбата, която вод. Мисля, че това е един много ясен пример на политиката на бюджетни рестрикции, която се прилага от правителството и, кое, и политика, която има драматични последици. Виждате в, общи, в Вал, Валенция просто са намаляли, намалили броя на хората с увреждания, за да намалят размера на а, изплащане. Разбира се, не става дума за подобрение състоянието на тези хора. всъщност на, на намаляването на броя на хартия на хората с увреждания всъщност означава само, че тези хора повече не са получавали средства, помощи, за да могат да водат достоен живот. Това просто е политическо решение. Политическо решение е да се отнемат социалните е, помощи вследствие на економическата криза и особено тази, която засегна региона на Валенци. На, прак, на практика наистина се потъпкват основни права на тези хора, на хората с а, увреждания и аз мисля, че ние трябва да излеземе с отговор. Разбира се, да го обсъдиме но, например, трябва да изпратиме, смятам, че е редно да изпратиме писмо до властите в е, Валенцианския, в региона на Валенция и да поискаме някакво обяснение на основата на какви критерии са, е, би, е била намалена бройката на хората с тежки увреждания. И за да, и да настояваме също така да се, пре, да се преразгледат всичките тези решения. Тоест да дадеме да продължиме да работиме по тази петиция, като оставаме отворена, господин Севастия. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на ам, ам, жалбо преподавателите. Разбирам, че за вас вероятно е било усилията дойдете, да помага, помощта, която се оказва на хората с увреждане и грижата за тях, е, е в областта на субсидиарната политика. Да, това е вярно, но когато те средствата за е, грижи се е, разпределят по дискриминационен начин, то тогава вече става дума за друго. И тук вече ние можем да се намесиме. Става дума. И аз съм от а, региона на Валенция. Става дума за хора с увреждания, които са били а, а, убе, регистрирани като инвалиди и след това в последствие степента на инвалидност е бил, им е била навален, намалена, без дори те да минат през някакъв преглед. Независимо къде се е случило това, дали е в моята страна или не, ние сме се сблъскваме с дискриминация, с Става дума за една особено уязвима група граждани, което е, е двойно наказана, ако мога така да кажа. От една страна те вече не получават финансовата помощ, която им е необходима. И второ, както казва госпожа Албиол, трябва да има обяснение, независимо кой е на власт в Валенция. Как се е стигнало там? Как се е стигнало до преразглеждане степента на инвалидност на тези хора? Те, те дори не са се срещнали с тези хора преди а, да вземат това решение, а после да, да видим докъде ще стигнем. и още. Първо, благодаря много на жалбоподавателите. Има нещо, което не върви, когато. Разбира се, контрол. Контролните ор, органи в различните страни са различни. В този, в този случай става дума за е, автономния парламент на е, общността Валенция. Явно, че тук нещо не е наред. А, сега тук не, не трябва да имаме много поли, политическо а, така схващане на нещата. Тук се каза, че поради бюджетните рестрикции, правителството на ЕНП и така нататък. Но няма значение от какво е какво е правителството. А, не, не, не, не, не това трябва да се изтъква. Трябва да се, да се, да се, да се настоява на изпълнението на законите и автономните е, общности трябва да изпълняват разпоредбите на закона. Става дума за един централен е, закон, за един закон на Централното правителство, кое е в в, в който а, са а, категоризирани различните а, категории инвалиди. Тук не, не става дума за администратори. Тук е лекари, има специални служби, които се занимават с категоризирането на хората с увреждани. Сега не знам тук конкретните случаи какви са. Може би да е имало дискриминация, възможно. Но контролният орган не е Европейският парламент, а е автономния парламент на общността Валенция. Добре да пишем на правителството. Хубаво, но не виждам защо, не виждам какъв е смисъл. Мис мисля, че просто по-скоро можем, можем да, да, да, да попитаме е, правителството на автономната общност как, какви са проблемите, какви са е, как, как въобще как, каква е концепцията за политиката е, спрямо хората с е, увреждания. Аз знам как е, как функционират нещата в Канарите, по принцип е, на Канарските острови. Ако, ако сте категоризирани в еди каква си категория, получавате еди какви си средства, но не, не смятам, че ние, Европейският парламент, не сме хабилитирани да контролираме дейностите на автономния парламент на общност Валенция. Разбира се, че можем да се обърнем към тях и да им поискаме обяснение. Благодаря, господин Мартен. Благодаря, госпожо председател. Може би. Аз тук не реагирам като политика, а съдя по действията. Тук имаме Жобо Подеветъл, който не вярвам да и си измислят. И това, което е, разбирам е, че своеволно една власт или една политическа е, група е, е сменила категоризацията на хората с увреждания. Така че, може би, ние не можем да вземем решение, но ние можем да припомниме какви са разпоредбите на европейското право в тази област. Струва ми се, наистина, че трябва да, и да разполагаме с повече информация, т.е. Да, да, ни, да ни покажа, че наистина лекарското съсловие е взело решение на основата на а, аргументирани критерии. Така че надявам се, че е проведено медицинско обследване и да, да знаеме какво, защото ако няма, ако не е имало медицински преглед, може и да не сте прав, да не съм права, прав и може и да не сте съгласна с мене, но аз мятам, че има своеволие. А ако не, Разбира се, ние може би не сме компетентни, но а, бихме искали а, да настояваме да има а, някакво медицинско разследване и така нататък, ако такова не е имало. И тогава наистина медицинското съсловие да излезе с някакво решение, поне аз така мисля. Благодаря ви. И сега Вика е, Калвашанка, но госпожа Родригес и госпожа Албиол също ще вземат думата още веднъж, но след това вече ще приключиме с списъка на изказващите се, защото сме закъсняли много. Благодаря, госпожо председател. Ще бъде конкретен и кратък но ще напусна залата на тъжа. Нека да продължа на испански, защото искам да бъда правилно разбран от моите гости и моите испански колеги. Ако наистина е вярно, че са манипулирани данните и е, подобно нещо е, е имало подобно действие спрямо хората с увреждания, хора, които наистина са най-нуждаещи се, ми се струва, че това е безобразие, абсолютно безобразие и изразявам цялата си солидарност с тези хора. Така че трябва да помогнем за решаване на проблемата. Не трябва да се манипулират тези лица. Никога. Особено когато им обещаваме, че ще решим проблема, а не го правиме. Знам, че последните 30 години Испания е на е, е, извърши много глупости, много нередности и така нататък. Но в, в Испания има дискриминация на всички нива. Е, в е, е, фискалността и така нататък. Но не е там проблема. Не е там проблема. Може. Но. No не можем да, не можем да използваме тези лица за политически цели. Необходимо е да се реши проблема и да се получи компенсация. Не е естествено, че не е Европейския парламент този, който ще реши проблема. Така че аз нас, нас, нас, нас, настоявам да се да се се направи нещо. Независимо дали ще се пише на правителството, венецианското правителство и така нататък, но важното е, за да можем ние достойно да е, свършиме своята работа, е да се направи нещо. Благодаря ви, госпожа Родригес. Да, аз съм и тъжна, и загрижена защото изслушах колегите. Евродепутатите сме политици. Ние сме политици, които защитават правата на гражданите. Тази комисия няма за цел да контролира а, другите администрации, а да бди над е, спазването, зачитането на правата на гражданите. Сега, тук има дискриминация при приложението на даден на един закон спрямо хората с а, е, увреждания в общността Вален, Валенция. Тъй, тъй като нам, има намаляване на бройката с 25% без никаква причина. Това на практика е намаляване на средствата на хора, които най-много имат нужда от тях. Така че аз приканвам тази, тази е, комисия да поеме своите отговорности. Не е лесно човек да дойде пред комисията по петициите да защити своите искания. А когато хората идват тук е за да ги изслушаме, за да ги чуеме, за да, ги, да им помогнем. Не става дума тук да, да контролираме някого. Не, говориме за един основен принцип. Един основен принцип. Тези хора имат право на равноправно третиране, как, така както и другите. Ако това е, е, смятате, че е политическо изказване, аз ставам защитник на политиката. Но благодаря на жалбоподавателите за това, че са тук, благодаря им за тяхната сила, за тяхната смелост и се надявам, че техният пример ще бъде последван от всички. Благодарим ви. Ние всички сме съгласни с това, което казахте току-що. А, и имаме огромно уважение за това, че сте дошли чак до тук, за да изразите своята гледна точка. Госпожа Абиола, имате думата, но моля ви за кратко. Благодаря. Първо искам да поясня, че ние се намираме в Европейския парламент. Една политическа арена. Тук се решават обществени проблеми. не е идеята просто да си играем на политика, защото работим с човешки съдби. Вносителите на петицията очакват да видят, да се вземат някакви политически решения от регионалните, национални или европейски власти. Но тази петиция, която стои пред нас, също само по себе си вече е резултат от политическо действие, от това, което са направили властите в Валенсия. Говорим за действията на популярната партия в Валенсия. За мен ние трябва да направим така, че да бъдат спазени, зачетени човешките права и да се избегне дискриминацията. Говорим за конкретна група, която е зависима и техните права а, очевидно са били нарушени, но това е нещо, за което трябва да се погрижат властите в Валенсия. Ако погледнем медицинските лица, които а, са съставили тези статистики, можем да разберем, че те имат работа за вършене, но а, все пак решението се взима от властите в Валенсия. Чухме тук, че а, данните са били манипулирани. Това е много сериозно обвинение. За мен вносителите на петицията са тук, защото тяхната петиция е била зачетена като допустима. Опитвам се да кажа, че да обвиняваш комисията Пети в манипулация е изключително сериозно обвинение и смятам, че трябва да получим извинение за тези думи. Господин Едуард, аз вече сложих край на дискусията. Окей. Okay. I take note of that. I take note of that. Can, can, I now, can, I, can I now give the floor back to the petition? Мога ли сега отново да дам думата на вносителя на петицията? Имате думата за последни кратки думи. Благодаря, госпожо председател. Обръщам се към вашата комисия, защото според мен вашата работа е на ниво. Не исках да а, намекна, че има проблем в нея. Наистина не смятам, че ние трябва да бъдем обвинявани за каквото и да било, нито пък който и да е друг човек, който страда от увреждания. И още нещо. Всеки евродепутат в тази зала може да бъде спокоен, че ние не сме искали помощ от никоя политическа група до момента. Но правихме това, което имаме право да направим по закон. И на трето място. Не знаем дали това, което се е случило в Валенсия е вярно или не. Систематично едни документи се, а, е, биват извадени, но това е всичко, което ние виждаме. Не знаем каква е истината. А бихме искали. Ако знаехме каква е истината, щяхме да знаем кой е отговорен за цялата ситуация. Бих искала също така да се обърна към госпожа председателката. Моля ви, не бъркайте закона за лицата, които подлежат на грижа в Испания, с закона от 91, който не се е променял от тогава насам. Той също е прият от популярната партия. Нека да не бъркаме нещата, защото според мен заради тях се получи объркването с двете петиции. И затова все още обсъждаме нашето положение. Много бих искал някои от тези хора тук да разкажат за а, собствените си случаи, както и за подробностите свързани с тях. За мен ще бъде полезно за вас да чуете какви са препятствията, не само физически, но и правни в нашата страна пред хората с увреждания. Говорим за 5 години и изгубено време. За това става дума тук. Всякакво решение по този въпрос ще има изключително сериозен отзвук при нас, защото тук става дума за дискриминация и липса на информация. Председателката. Благодаря. Много е интересен този дебат, но също така и доста болезнен и труден. Смятам, че всички членове на комисията по петиции по един или друг начин изразиха своята загриженост за случилото се. Дискриминационният елемент и борбата срещу него са в сърцето на европейските принципи. И все пак налага се да приключа сега този дебат, тъй като имаме и други точки в дневния ред. Искам да ви успокоя все пак, че дебата ще продължи. Предлагам петиция 172, това е по-скорошната, да бъде оставена отворена и да бъде включена в дневния ред на следващо наше заседание тъй като ние все още не сме получили отговор от Европейската комисия по тази въпросна петиция. Трябва да изчакаме този отговор. След това ще можем отново да дебатираме по темата и да го включим в дневния си ред. Колкото до това как да процедираме, предлагам да изпратиме писмо което да формулира нашите сериозни притеснения до властите във Валенсия. Така поне те ще могат да се запознаят с казуса и ам, вече зависи от тях дали а, ще обърнат внимание на случая или ще го ам, забравят, ще го приберат някъде тази връзка сметам, че беше много хубаво да проведем днешната дискусия в Комисията за петиция в Европейския парламент. Само по себе си това е сериозен сигнал. Разбира се, напомняме и на комисията, че очакваме от тях отговор, за да можем да продължим работата си. Съгласни ли сте да процедираме така? Става дума за петиция 172. Съгласни сте? Тогава нека да затворим случая с петиция 1062 от 2014, тъй като двете петиции малко или много се припокриват, а втората ще подлежи отново на обсъждане за бъдеще. За да не объркваме двете петиции, отстраняваме и затваряме по-старата 1062. Отново много ви благодарим, че пътувахте отдалече, за да останете с нас днес. Ще запомним вашия случай и ще говорим отново за него. Сега минаваме нататък към петиция 0760 от 2007, внесена от Козимо Фракасо. Относно тревога, свързана с диоксин в Таранто, както и петиция 2207 от 2013, тя е внесена от Виоланте Сион и касае замърсяване на околната среда, причинено от завода на Илва в Таранто. Антония Батаглия е представител на вносителите. Тя представлява Peacelink и има думата за 5 минути да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за поканата на днешното заседание. За последен път бях тук преди 9 месеца, но на практика нищо не се е променили. Ако нещо се е променило, то е в отрицателна посока. Гражданите на Таранто са възмутени и те са дълбоко разочаровани, защото установяват, че италианското правителство продължава да пренебрегва отрицателните последствия върху околната среда и живота на хората. На 12 януари беше сезирано имуществото на фирмата. Месецът 23 июни започна съдебно производство в Таранто. Ако видите колко хора са замесени в тази история, ще разберете, че тук става въпрос за големи финансови облаги. Всички бяха измамени от представителите на италианското правителство. Разследващия съдия заяви, че всичко се случва с престъпна цел. Като че ли сме забравили колко е тревожно разпространението на туморите сред децата. Нивото на смъртност се увеличи. Населението може да държи прозорците си отворени само между 12 и 6 часа. През 2012 година бяха проведени разследвания и от тогава насам няма никакво подобрение в ситуацията. Всички казват, че населението просто трябва да се адаптира и да се приспособи към действителността. В Стати Тамбуди и други райони на града се увеличи заболе... заболе... заболеваемостта. Никакви подобрения не са на лице. Агенцията по околна среда също не бе сезирана по важни въпроси. Например, въвеждането на въздушни филтри или обработването на токсичните отпадъци. Италианското правителство продължава по същия път – Същото се отнася и до Агенцията по околната среда. Говори се за разрешителни по отношение на замърсяването на въздуха, но този завод определено трябва да бъде затворен. Въпросът е откъде идват всички финансови ресурси, за да се приведат в изпълнение мерките. Целта е завода Илва да продължи да работи. Като същевременно много хора отсъстват от работа по болест. Завода Илва е един вид бомба с закъснител, която цъка – от 20 години вече чакаме промяна. Работниците сами поеха отговорност за рехабилитацията си. Обърнахме се към съда в Люксембург, към Швеция, защото търсим альтернатива. Благодаря ви. Thank you very much. Now I would be happy to listen to the Commission on this, and I give the floor to... Благодаря да чуем комисията, след което госпожа Антико. Благодаря ви. Радвам се, че има възможността да изразя позицията на комисията. Вероятно, Знаете, че има производство за установяване на нарушение във връзка с а, а, нашите усилия да накараме италианските власти да приведат необходимите мерки в действие, особено по отношение на директивата за емисиите от промишлеността. През януари 2016 комисията и госпожа Вестагер заведоха разследване за държавната помощ, за да проверят средствата отпуснати на италианските власти с цел инсталиране на а, инсталации за по-безопасно отражение върху околната среда. Важно е, че правилата в случая не позволяват преструктуриране на стоманопроизводители, но ако ситуацията е сериозна, както е случая в Таранто могат да се използват за почистване и а, неутрализиране на щетите от замърсяването в града и в района. Като това е допустимо до толкова доколкото е необходимо спешно да се вземат мерки за защита на местното население. Като цяло, от документите, които получихме от италианските власти през ноември 2015, става ясно, че ситуацията се е подобрила значително от 2012 година. Но все пак имаме спешна ситуация. Италианските власти трябва колкото се може по-скоро да направят така, че да изпълняват условията включени в разрешението, което завода е получил, за да предотвратят по-нататъчно замърсяване. Председателя, благодаря. Италианския пред, постоянен представител е тук. Даваме му думата. Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Благодаря на всички, които се изказаха, в това число и представителите на обществеността. Благодаря ви за това, че ми давате думата, тъй като е важно да излезна със становище по тази изключително важна и сериозна тема. Тя се отразява директно на здравето на хората и на околната среда. Случващото се в Таранто е всеизвестно от дълги години. От дълги години всички ние знаем, че има проблеми с управлението на завода. Емисиите доведоха до замърсяване на околната среда. Италианското правителство предприе мерки, но е важно да се разбере на кое правно основание бяха предприяти тези мерки? Нашата позиция е следната. Вредите за околната среда в Таранто са резултат от погрешен метод на управление. заради възникналите проблеми, предприятието беше поставено под попечителство през 2012 година. Капацитета на завода намаля на половина. Производството на стомана също намаля на половина, което се отрази и на броя на емисиите. Така емисиите паднаха под таваните, залегнали в европейското законодателство. Извършва се постоянен мониторинг на емисиите, като ежедневно се публикува тяхното количество. Местните и регионални здравни власти също извършват постоянни проверки. Последната беше извършена през февруари. Важно е да се разбере, че не се стига до допълнително замърсяване, имайки предвид предприятите мерки – Сега е необходимо просто да се почисти региона. Важно е всичко това да се вземе предвид. трябва да приложим и принципа замърсителят плаща. Да се наложат санкции на фирмата с задна дата. Над милиарди евро бяха взети от подобен завод в Швейцария. като средствата в последствие бяха употребени за почистването на терена. Италианската държава се опитва да предвиди последствията от намесата на Агенцията за околна среда. Италианското правителство ще поиска съответните финансови ресурси в най-скоро време от виновник. Държавата реши да продаде завода. В момента се провежда търг. Около 30 компании от най-различни части на света се включиха в търга средата на 2016 година се очаква той да приключи. Нивото на замърсяване и нивото на заетост са важни, но трябва да се спазват и стандартите в областта на околната среда. Всяка компания трябва да изпълнява критериите по отношение на околната среда – Стандартите в областта на околната среда са приоритет при вземането на решение за възлагане на поръчката. Бих могъл да ви предоставя допълнителна информация, ако такава ви е необходима. Благодаря. To... А сега давам думата на госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Взимам думата в качеството си на депутат, но е също така на граждани на Таранто. Знаеме какво се случи по време на управлението на семейството Рива, но сега макар и завода да е под попечителство на правителството, замърсяването продължава. През 2011 година бе започната процедура по нарушаване. Тя продължава има нарушение на правилата, има и е, емисии, които са е, надхвърлили таваните, както и необходимостта да се приложи принципа на замърсителят е, плаща. Е, всъщност за завода се експроприира, беше обект на експроприация, но висшите собственици искат още допълнително обещетение. А, пред... не... Бяха налети първо 400 милиона, 156, след това 800 милиона през декември 2015. А за къде отидаха тези пари? Послужиха ли за нещо? До никъде не стигна. До, до никъде. Нищо не се получи. 2016 година е юли, да, но до тогава има още няколко месеца, а, през, през които ще се замърсява и ще бъдат, ще а, има смъртни случаи. Таранто, Таранто вече не може под а, е, то е облаци, диоксин и други замърсители. Глас, град е, Тарантино искат от Европа правосъдие и правото да може да живее е, здравословно и е, безпроблемно. Ние се обърнахме към комисара по околната среда и здравоопазването. Имаме и представители на асоциацията Пис Винкел. Има, има много жалби, които са подадени срещу италианската италианските съдилища, живота на работниците всеки ден под заплаха. Имаме 50 смъртни случаи, а нека не чрез работницата, а нека да не говорим за заболеваемостта и смъртните случаи сред населението. Няма да навлизам в подробните. Предвижда се а, а, от пречистване на предприятието и мерки за против замърсяването, но това няма да стане факт още няколко месеца. Жертва на, на цялото на, на, на всичко това е гражданите. Но в крайна сметка е, италианското правителство ще продаде завода, който ще продължи в крайна сметка да произвежда и да функционира. И може би и методите на производство, в ни... които ще се прилагат в последствие, няма, също няма да зачитат е, критериите и изискванията на е, околната среда има отделяне на е, дребни частици с размер 2,5 мм в огромни количества, така че дори не знаеме е, как и колко замърсяваме околната среда. Европа в никакъв случай не трябва да отвръща очи. Тази е, новата петиция е внесена през октомври 2014 година трябва да се настоява за а, а, налагане на нисковъглеродни технологии, да се насърчи мобилността и а, да се вземат мерки за насърчаване работниците да напускат работните си места. Същевременно трябва да се пречисти в последствие почвата, околната среда, да се насърчи кръговата економика. Всичко това е по принцип в плановете на Европейската комисия. Аз мисля, че всички служители, които работят в завода, биха могли да бъдат включени в други производства. Защо? защото не можем да продължаваме да, да боледуваме и да имаме смъртни случаи заради производството на стомана от завода в Таренто. Госпожа Форен. Okay, Благодаря, госпожо председател. Аз не съм член на вашата комисия, но съм също така от региона на Пуглия, така че искам да подкрепа гражданите, които са се подписали под тази жалба. Надявам се, че тази жалба ще постигне очакваните резултати. Не отдавна най-после е, италианското правителство установи, че има проблем крайно време беше следствие на всички смъртни случаи, на които бяхме свидетели. Местността е опасна не само за работещите там, но и за жителите на цялата местност. Правителството трябва да поеме своята отговорност Както правилно посочи комисията, трябва да се спазват известни критерии и трябва да се е, е, осъществат дадени е, мерки, но все още има много обещания, но никакво осъществяване. Е, всичко продължава по-старому за сметка на гражданите и на живеещите в региона. Това е престъпно поведение на властите. Също да не забравяме, че се посочват непрекъснато абсурдните правила за вътрешна конкуренция. Това не може да бъде да стане в ущърп на оздравяването на е, региона, на здравето на хората и на е, чистия въздух и чистата почва. Е, нашата комисията по околна среда бе, планув, бе запланувала посещение в завода в Таранто, но една групичка депутати решиха, че е, подобна мисия е излишна. Мисля, че е време отново да заплануваме посещение в този регион, защото Европейският парламент трябва да поеме своята отговорност. Трябва да се създаде анкетна комисия, в която да участват и гражданите, и служителите, и всички, които са преки жертви на завода. Следващият. Благодаря. E, eh, ovviamente eh, ci so, quest, stiamo parlando di una cosa eh, seria perché c'è la diritto. Сега имам, има много а, неща, които се казаха. Правото на здраве, на здравословни условия на живот са е, право и това право е било потъпкано в Италия. Сега има петиции за закриването на завода, но нека не забравяме, че има 12 000 е, работещи в този завод. Неодавна бяхме свидетели на някои изказвания на управителя на а, областният управител, защото които така загубиха, които породиха загриженост. А, нека не забравяме, че 12 000 души могат да загубят е, хляба си. Трябва да има две, два подхода, които обаче не трябва да се взаимоизключват. Едното е да, се, да продължава да се осигурява заетост, от друга страна да се осигурят здравословни условия на живот. Като че ли има някаква пълна бъркотия. Е, когато започнахме да обсъждаме този проблем през 2008 година тук в Европейският парламент. В Италия вече проблемите с Силва се поставяха. През 2009 година бе приета директива относно замърсяването. Аз бях доскладчик в Сянка. Тогава бе, у, у, организирахме посещение в завода. Знаеме, че след сесия на економическата криза производствените мощности се намалиха на половина и както се яви областният управител пред предприятията първо е, станаха е, жертва на економическата криза, а след това също е, в е, момента са обект на съдебно разследване. Доколкото знам, не е, не е задвижена процедура по нарушение от страна на комисията. Тук бе споменато намаляването на въглеродния двуокис. Тук не става дума за а, това, тук става дума само за а, не става дума само за емисиите с а, парников ефект. Това е само една страна на въпроса. Гражданите, които живеят в прекрасния град Таренто, град, който е на две морета, който е изваредно красив. И имат а, нужда от а, ясно поставяне на проблемите и ясни обяснения. Разбира се, и този, този завод се, се, се сблъсква с а, много, много проблеми, както и други подобни заводи на други места, но е, пречистването не означава затваряне. Тук не, тук не, не става дума за е, пещите и комините, които, които са по европейските норми. Е, завода се придържа към европейските норми, а да не, да не говориме, че по, в някои области италианското законодателство е още по-строго, отколкото европейско, европейското така че има наистина оздравяване и пречистване, което е извършено в процент около 80, т.е. Остава, остава още 20 е, процента недовършена работа. Разбира се, че е необходимо прозрачност, има още работа и италианското представителство разби... а, спомена, че стомана е необходима, ще бъде необходима същевременно, не трябва да плашиме и инвеститорите и не трябва и да си затваряме очите, защото от друга страна закупуваме стомана от Китай, където не се спазват никакви е, критерии. Аз лично съм от опозицията и смятам, че може да си, е, да си послужа с това досие за някакви политически е, цели, но няма да го направя. Разбирам, че едно чувствително е, досие но в крайна сметка, извинявайте колеги, но се повтаряте Просто ако има допълнителна информация, може да я споделите. Но нека да бъдем наистина много по-кратки, защото много сме закъсняли. Господин Козолино, имате думата. Времеmente. И аз ще се опитам да съм колкото се може по-кратък. Чухме нашите колеги, Чухме и представители на комисията и на представителството. Има различни гледни точки към проблема. За мен ние трябва да ги вземем предвид. И със сигурност трябва да оставим петицията отворена. Необходимо е да продължим да следим какво се случва в Италия поетапно. През 2017 има крайен срок, който е определен от комисията. Смятам, че е наистина важно да имаме някакво присъствие на място, а, за да следим какво се случва. Не мисля, че имаме какво да крием, никой от нас. Напротив, всички имаме интерес да има максимална прозрачност по този въпрос и да се издобием с колкото се може повече информация. Всички сме граждани, които сме изправени пред огромен проблем. Независимо дали сме граждани, които работят в този завод или просто живеят в района и страдат чисто физически, боледувайки от това, че този завод функционира. Затова ви предлагам да приемем двуизмерен подход. Все още нямаме план, както ни се щеше да имаме в началото. Нямаме конкретни е, мерки за това как може да се подобри работата на завода. Това, с което разполагаме, са дискусии и е, безкрайни конфронтации, тъй като проблема е сериозен. Нещо, което всички знаят. Наясно сме, че тук е намесена частно лице, което би трябвало да следи работата на завода, но това създава огромен проблем. Дори и от гледна точка на Европейския съюз, защото заводът е свързан с огромни щети върху околната среда, с които ще трябва да се занимаваме за бъдеще. Тоест, така или иначе, той ще бъде обект на още разследвания и последващи мерки за подобряване на неговото функциониране. Затова смятам, че е необходима съвместна работа. Заедно с тази частна компания, която е страна по проблема. Това ще отнеме още няколко месеца. но се надяваме до към юни да достигнем до етап, на който вече има подобрение. Вече се наблюдават намалени емисии, намалено а, замърсяване, но то се дължи не на подобрение на производствения процес, а на това, че капацитета, производствения капацитет на завода е спаднал. Няма да добавя нищо повече. Не става въпрос за промишлена политика, това не е в нашите компетенции. Само ще предложа да направим така, че непрекъснато да следим темата, да осигурим прозрачност и да се сработим с всички страни, замесени в ситуацията. Всички трябва да участват в, дискусията, както публичните власти, така и частната компания и хората председателката госпожа Миви, Мартан. И след това приключваме. Моля ви, опитайте се наистина да не изразходвате твърде много време. Госпожа Сиви. Благодаря. Съвсем накратко. Аз бих искала да оставим отворена тази петиция. Вчера на заседанието на координаторите имаше предложение да се изпрати делегация от Комисията по околна среда и тя да посети самия завод. Така ще можем да проверим какво се случва на място, да уточним какво точно се случва, както и да получим по-подробна информация по някои по-деликатни аспекти на въпроса, които вече повдигнахме днес. Така ще можем да преценим малко по-добре дали този завод въобще трябва да остане отворен или не. Стана ясно, че 12 000 души работят в рамките на този завод и това е валиден аргумент. Но това, че завода осигурява работни места не е единственото нещо, което трябва да имаме предвид. Важни са и промените, през които той трябва да премине. Трябва да бъде подобрен неговия производствен процес. Ако това се случи по правилния начин, още работни места могат да бъдат създадени. Не бива да забравяме, че енергийният сектор всъщност е в състояние да наема много стотици хиляди хора. Свидетели сме на политически решения, които са абсолютно безразборни. Изприказваха се много думи. Аз само искам да заявя още веднъж, че основното нещо заложено тук е околната среда и здравето на хората, особено тези, които живеят в района. Непрекъснато те са изложени на това замърсяване – това има пагубен ефект върху тяхното здраве. Това е най-важното в тази ситуация. Не можем да си затворим очите пред него, напротив, трябва да се изправим пред този аспект. Защото всички политически решения до момента са абсолютно безсмислени. Благодаря ви, ще бъда кратък. Аз не мога да кажа дали трябва да затворим или да отворим петицията. Това, което е ясно, е, че случващото се там не отговаря на правилата в областта на околната среда. Бях там през 2015 година, не съм измерил нивото на диоксин, но видях пръхта в този град. Най-малкото, което трябва да се направи, е да се спазват правилата в областта на околната среда има заложници от двете страни. Работниците не само понасят тези щети, но рискуват да загубят и работата си. А гражданите казват, гражданите също губят здравето си. Смятам, че аз съм живото доказателство за това, че можем да запазим правата и на двете страни. Човек не е длъжен да умре, за да произвежда стомана. Просто трябва да се спазват правилата. Ако Илва желая да продължи да работи, трябва да приведе работния процес в съответствие с правилата. Ако наистина излезе някой, който желая да закупи завода, защото в пресата прочетох, че има няколко потенциални предприемачи, които желаят да го направя, мога да ви кажа, че това съвсем не ме успокоява. Най-малкото по отношение на срока, в който този завод ще започне да работи според правилата. Нека всички да разберем какъв точно е срока и нека той да бъде спазен. Тук не говорим за производство вместо здраве не може да се водят преговори за човешкото здраве. Трябва да се инвестира, за да се спазват правилата. Въпрос към представителите от Италия. Доколкото разбирам, Швейцария е отказала искането на Италия Италия да получи скритите в Швейцария пари. В такъв случай как ще почистите региона. Благодаря, госпожа Дарлинг. Благодаря ви. Аз а, не съм от Италия и така предпазливо ще се изкажа във връзка с туманодобивния завод. Следя това, което се случва в Таранто вече от десетилетия. Всичко започна, когато бях лидер на туманодобивните работници в Европа. И като член на моята комисия доста се занимавахме с случващото се в Италия. От гледна точка на суманодобивните работници на всички извън Италия, бих искал да кажа, че производството на Илва е изключително важно. В момента се води разследване във връзка с отпускането на държавни помощи, разследване от Европейската комисия. Петицията трябва да остане отворена, защото този завод наистина се намира в епицентъра на дискусия относно това, как може да се спазват стандартите в областта на околната среда и да се е, почиства вече замърсения регион. Трябва да обсъдим начина по който това може да се направи в съответствие с европейските правила, да видим какви са ограниченията, налагани от държавите членки във връзка с почистването. Доста трудности а, е, има в това отношение. Едуард много речево се изказа относно изнудването и различните интереси на обществото и на работниците. Аз подкрепям идеята за измерването на емисиите. И нека да приключа с пример от личния си опит. Аз съм от суменодобивен регион където а, много хора работят в този сектор. Така че не дайте да говорите за загубата на работното място като лесно решение на проблема. А, новите работни места не се появяват автоматично след като се закрият такива. Изискват се огромни усилия. Никой не може да гарантира, че тези хора, които са загубили работата си, ще намерят нова в рамките на нов индустриален сектор. Необходима е индустриална стратегия на европейско, национално и регионално равнище. Във вашия случай вие се нуждаете от индустриална стратегия конкретно за този регион. Т.е. трябва да се изготви конкретен план. Опита ни показва, че цената за почистването, цената за инвестиции в конкретен материал е много по-ниска, отколкото цената, която ще заплатят хората със собственото си здраве и с загубата на работните места. Приканваме ви просто да бъдем по-предпазливи. Това не е автоматичен процес, в който отново ще се създадат работни места. Иска ми се да не се стига до а, масова безработица в Италия. Процесът е изключително труден. В Североизточна Англия в момента се опитваме да се справим именно с този масивен брой безработни. Госпожа Алкен? Госпожа Алкен. Благодаря ви. Аз ще говоря датски.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 Съвсем накратко. Въпрос към представителите на Италия. Проблема с завода Илва не засягат само околния регион. Този проблем датира от времето, когато завода беше под попечителството на държавата. Доклади в това отношение съществуват и те доказват извършваните нарушения. Нарушения не само с разминаването с стандартите. Вярно е, че емисиите намаляха. В момента действа само три доменни пещи. Случващото се в Таранто е обезпокоително. Асоциацията Пислинг използва всички необходими инструменти, за да измери нивото на замърсяване. Ако погледнете доклада на Илва и на ИСПА, ще видите, че нивото на канцерогенните частици е неприемливо. Да напомним също така, че географското положение на Таранто е такова, че когато духа вятъра от север, т.е. от към завода Илва, всички замърсители отиват директно към хората в региона. 20 дни в годината не могат да се извършват замервания. Но това замърсяване се отразява на всички, на подпочвените води, на въздуха. Просто трябва да видите доклада на Илва и на ИСПА. Погледнете целият е, видеоматериал, който ви изпратихме. Благодаря ви. Наистина нямаме повече време. Не може да давам думата на допълнителни хора. Можете ли да се пишете в половин минута? Благодаря ви. Намерих една резолюция на парламента от 2012 година точно по тази тема и затова поисках думата. Петицията е внесена през 2007 година. А през 2012 година вие сте приели резолюция. Така че нещо е направено. Excellent. So can we conclude? And I, I will... Чудесно. В такъв случай може ли да приключим? Ще се опитам да излязат някакви заключения. Оставяме петицията отворена по очевидни причини. В момента тъкат процедури по а, нарушава, нарушение. Предлагам ви да изпратиме писмо до Комисията по околна среда преди да имаме неофициално посещение през юли. Нека да опишем съдържанието на петицията, която получихме. Просто да им обърнем внимание на това, че въпросът не е свързан само с околната среда. Да покажем, че петицията трябва да бъде взета предвид, когато Комисията по околна среда реши да направи посещение. Госпожа Алкен направи предложение за установяваща фактите мисия. Това е добре, но трябва да отнесем въпроса към координаторите. Към този момент няма какво да направим в това отношение. Координаторите ще трябва да обсъдят идеята. Може да изпратим ново писмо на италианските власти, в което да им кажем, че на базата на петицията Повторно сме обсъдили проблема подробно с всички присъстващи в залата представители. Съгласни ли сте? Чудесно беше поне заведнъж човек да стои тук и да вижда колегите от различните политически групи да си кимат, човек да види пълен консенсус по толкова сериозна тема. Тема, по която нямаше огромни разминавания в становищата на политическите групи. Хубаво е човек да го види поне веднъж в тази комисия. Благодаря ви, благодаря и на вносителите на петицията за това, че дойдоха да хвърлят светлина върху случващото се в Таранто. Благодаря и на представителите на Италианското постоянно представителство. Ще ви приветстваме добре дошли и по друг повод. Благодаря на всички ви. Сега сменяме темата. Точка 16 от дневния ред. Мисията в Испания на 8 октомври. Председателят беше Пао Чаки Давам ви думата, за да очертаете основните елементи във връзка с мисията и за, не, за да ни обясните как беше приета тя. Моля, заповядайте. Thank you very much, uh, Madam Chair. If you allow me... Благодаря, госпожо председател, но ще говоря словашки. Wait a minute. Will all of you that you are intending to leave the room, could you... Може ли тези, които напускат залата, да го направят безшумно, защото колегата в момента се изказва? мисии на трох уровнях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 odborníkov, peticionárov, niekedy aj pracovníkov univerzít. За проучване на фактите, свързани с тези две реки, се свързахме с представители на местните органи на властта, на гражданското общество и други. Бяха беше ни казано също, че а, тук не само фактите са важни, а че има и някакви политически а, а, въжделения и а, така, възможност проблема да се превърне в политическо столкновение, за с, можем само да се похвалим с това, че това не се случи, че колегите бяха много а, дисциплинирани, че а, се въздържаха от а, представене на личните си мнения, личните си вълнения а да се придържат към фактите. Преди няколко дни се състоя пресконференция и аз обявих, че проблема е от голямо значение, че Европейския парламент разглежда сериозно този проблем, че и че проблема в крайна сметка се корени от известна липса на комуникация и координация между местните органи на властта, централното правителство и някои технически е, служби в Испания. Е, е, медиите проявиха голям интерес към това посещение – и е, имаше доста голяма посещаемост, голямо така широко присъствие на журналисти по време на цялото ни посещение. Преди нашето пристигане 50 000 демонстранти е, са е, излезли на улиците е, в раз, различни населени места а 50 хиляди души са 50 хиляди души. Това не е незначителна цифра. Успяхме да се срещнем с представителите на, с, на гражданското общество, с жалбоподавателите. Срещите се е, проведаха в дух на разбирателство на сериозен подход. Мисля, че нашата репутация така някак си ни предшестваше. Жалбоподавателите настояха на своето, повториха своите искания и под подчертаха, че Европейският парламент може да намери решение на въпроса. Ние им обяснихме, че е, проблема може да бъде решен от е, испанското правителство, като разбира се, ние можем да е, дадем насоки. така, това бяха фактите. А сега, политическият аспект на нещата. Е, идеята беше дебата да не се превърне във вътрешно, в домашен дебат между испанци. Исках е, наистина да е, стъпим на факти и да обсъждаме факти. Разбрах от испанските колеги, че става дума за изваредно чувствителна тема, е, тъй като став, става, става дума за съвместни, съвместна отговорност и съвместно управление от една страна на мадридските власти, от друга страна на а, местните органи на властта а, и а, централното правителство. Обикновено централното правителство не знае какво точно става в регионите. Нещата са наистина много сложни. И понякога и в петициите се съдържа политически нотки, нюанси и често има а, взаимоотношения и връзки между жалбоподавателите и политическите партии и а, тенденции. Но, какво можем да направим ние? първо ще ви предоставяме окончателния доклад от това посещение. Аз ще включа някои препоръки в лично качество и препоръки, които ще ви представя и на вас. Ще изпратя това становище и на Европейската комисия, която е имала вземане даване с Испания по въпроса на водните ресурси. Ще, ще... Смятам, че трябва да има единодушие между нас и Европейската комисия. Ще се опитам да подготвя този документ до края на, на април, за да можем наистина да излеземе с нещо интересно. Сега, може би тук в нашата комисия а, консенсус ще е малко по-труден поради очевидни причини, но съм готов сега да отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря. Може би е би било интересно да участва, да, да чуеме и мнението на други участници. А, извинете, първо, първо ще дам а, думата на комисията и после на членовете на комисията. Малко съм уморена, защото от сутринта дебатирам. Gracias, Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Искам само да ви примомня, че на 22 марта тази година дирекцията по водо по управлението на водните енергии, на водната енергия ще ги предостави на комисията. Комисията след това ще извърши оценка на националните планове. Ще се вземат, разбира се, предвид и резултатите от вашето посещение в Испания. През, на 22 юни миналата година предадохме на комисията по петициите оценката на а, първоначалните хидрологични планове на Испания, които са свързани по един или друг начин с подадените жалби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 If you don't want it, please don't take it. I, I just saw that you were among the members that participated. Would you like tak. to have the floor? It, tak, owszem, ja zwróciłam tylko uwagę, że potrzebne są niewątpliwe wyjaśnienia komisji. Мисля, че Европейската комисия трябва да ни предостави допълнителна информация, тъй като информацията, която получихме от различните асоциации се разминава доста с тази, която получихме от правителството. Така че мисля, че някои неща трябва да, си, да бъдат обяснени и когато а, получиме и становището на председателя на делегацията, ще можем да обсъдим нещата на основата наистина на а, е, така е, злободневна информация. Госпожа Ди Валеро. Сега ще говоря матерния си език. Бих искала да благодаря на нашия на, да благодаря на председателя. Както правилно каза господин Шаки, опитахме се да се придържаме към фактите за да си създадем наистина една ясна картина за състоянието на нещата. Прав сте, господин председател, имаше много политически аспекти, но и много правни аспекти. Аз се опитах да разгледам по-скоро правните аспекти на повдигнатите проблеми. Когато се срещнахме с властите, е, се позовахме на спазването на директивата за управление на водните ресурси. Не трябва само да разглеждаме съдържанието на директивата, но и да си зададем въпроса как се разпределят водните ресурси в страната, защото това има пряко последствие е, върху е, овоз. Знам, че не беше необходимо, но го направих. Защо, защо в крайна сметка да не разгледаме начина по който са, е, е разпределен, са разпределени водните ресурси в миналото? Това има своето значение. Всъщност това, което установих е, е че е, като че ли е имало противопоставяне на закононормативни уредби. За, ос, за река Так, а, е, Таго, една част от а, е, течението, течението на на реката е било отклонено към дадени региони, така че остава много малко количество вода, а от друга страна това води до проблеми. В момента вече е, от север на юг няма вода. И няма, как, няма какво да бъде отклонено просто по особено пред, предвид ресурсите, които се използват за напояване. от, отклонени са вод, отклонени са водни ресурси а, за напояване на регионите, които са по а, безводни, но тази вода се използва също така за а, насърчаване и развитие на туризма и на спорта голф. И сега проблем, проблемите са огромни. Знам, че ако отвориме шлюзовете, това в никакъв случай няма да, да реши проблемите от днес за утре. Не, това е необходимо и това не е достатъчно. Но за басейна на Таго наистина нещата са сложни, но колкото до левра, е, аз лично отидах в региона на Толедо е, и видях, че и там проблемите са огромни. Там не е имало отклонение на водните ресурси. Но след като нямаше повече, не е имало повече вода в Таго е започнала свръхексплуатация на река Левра. Така че искам да чуеме каква е оценката, какво, какъв ще бъде овоз на положението в този регион. Сега, въпросът е имало ли е също така финансиране от страна на Европейската общност. Казват, че няма, но в ОВОз трябва да бъде включено също така а, финансирането или не финансирането от Европейската страна. Елеонора, благодаря. Съгласна съм с казаното от колегата. когато разглеждаме проблемите за управление на водните ресурси по-специално в страните от юга, като Испания, това е огромен проблем. Работиме по а, стандартите, по правилата за защита на хидрологичните ресурси, но на практика а, знаеме, че проблемите са огромни и понякога нерешени в продължение на години. Разбира се, има и политически аспекти, има и економически интереси, които играят при вземането на решения. Необходимо е да а, помислиме повече за, за защитата на ресурсите, за тяхното опазване, а, а не само за печалбите на предприятията. Европа и света са изправени пред предизвикателства е, очакват ни още е, по-тежки промени в е, климата, така че не трябва да забравяме, че биологичното разнообразие е застрашено. Аз бих участвала в окончателното изработване на становището. От една страна създаваме защитени зони като Натура 2000, а от друга на друга страна използваме е, безразборно и отклоняваме водни ресурси. Това в никакъв случай не, не е в съзвучие с е, нашите цели за 2300 и 2050 година в областта на околната среда. Благодаря, господин Лопес. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на делегацията, в която участвахме. Аз е, лично участвах при, в посещението около река Лебре. И а, аз времено съм посещавал и а, изворите на едната и на другата река. Знаеме, че става дума за различни автономни общности, за различни проблеми, но разбира се, проблема съдържа и политически аспекти, но става дума най-вече за това как използваме нашите водни ресурси и Става дума и за рамковата директива, която е, задължава държавите членки да докладват за положението в страната. Нека не. Не. Забравяме, че когато плана, плана беше изработен, имаше друго правителство в региона на Лебро. Така. Им, разбира се, има някои региони, някои територии, където проблемите са много, по, много по-големи. Ми мисля, а, в а, неделята преди а, е, нашето посещение, както казахте, е имало една много а, е, масова де- демонстрация за а, е, представяне за протестиране срещу нерешаването на проблемите. И още нещо бих искал да кажа относно посещението и и моята лична оценка. Сега има, разбира се, а, и технически проблеми, а, по какъв начин да подсигуриме четирите цели, за, за които са за които се използва тази, тези водни ресурси. Като че ли най-много проблеми има в областта на околната среда, защото ако, ако за биоразнообразието, ако няма достатъчно вода, то просто ще изчезне. в региона около река Левре има имам голямо значение от екологична гледна точка, така че трябва да се направи всичко възможно тези територии да не бъдат унищожени. Разбира се, същевременно трябва да помислим и за другите предназначения на водните ресурси. И наистина да а, така да биеме към да, камбаната да, привлече, да привлечем вниманието, защото този проблем трябва да намери решение най-бързо. Е, е, благодаря. Аз а, мисля като господин Лопес. И аз бих искал да благодаря на председателя на делегацията. Смятам, че пътуването ни беше много успешно. Аз също а, взех участие в първата част, свързана с Ива, което беше много добре организирано и научихме доста. Тази информация наистина ни беше необходима, защото става дума за това да чуваме гласа на хората. Това направихме. Доклада, който ще изготвим, ще бъде изключително важен. Много от въпросите, които бяха повдигнати от заинтересованите страни по време на това пътуване, трябва да станат част от нашата работа. В района на Ибра има много економически оператори, много заинтересовани страни. Срещнахме се с представители на различни сектори, както на туризма, така и на други индустрии. Като цяло е сложна ситуацията и ние трябва да чуем всички. Тук не става дума само за водоисточник за водни ресурси, а и за а, живот и за видове, които са застрашени. И а, има хора, които много се притесняват за този аспект на проблема. Видяхме и цифри по отношение на европейските средства, които са инвестирани в защита на застрашени видове, свързани с речното корито на реката тези видове наистина ще бъдат застрашени, ако ние не направим нещо, което е много страшно. Като парламент ние трябва да си зададем въпроса дали е добра идея да инвестираме милиони евро в проект или програма, при положение, че един национален план за водата ще а, обесмисли нашите усилия. Получихме куп техническа информация по време на нашето пътуване. Не знам, че комисията работи по този въпрос, но ние трябва да изчакаме тяхната а, преценка. И все пак предлагам в доклада си да включим всички статистики, които вносителите на петицията ни дадоха и които касаят различните части на реката трябва да анализираме защо има толкова много проблеми. И за мен това е нещо, което задължително трябва да включим в доклада. И последно, и ще приключа, тук очевидно има политически проблем. Вижте, например, Каталуния. Като цяло има консенсус, че трябва този план да бъде отхвърлен. Господин Лопес също го каза. Неделята преди да отидем е имало демонстрация, на която са отишли много хора. Отделно от политическото измерение обаче има и правно такова, което също трябва да анализираме. Спазени ли са директивите? Аз не смятам така. За мен точно в тази комисия трябва да а, анализираме ситуацията и да стигнем до някакво заключение, на базата на което да направим препоръка. Още веднъж благодарности на господин Чеки за това, че председателства нашата делегация. Не му беше лесно, но ние сме му благодарни. Благодаря. А сега, Роса, а вие имате думата. Благодаря. И аз ще го повторя. Благодаря на председателя на делегацията за това, че свърши чудесна работа. Аз не бях голям привърженик на идеята за това пътъване, но вече промених мнението си. Съветника за външните работи на каталунското правителство написа писмо до нашата комисия. В него той ни покани да отидем. И ние първоначално казахме, че не бихме желали, защото не е в нашите компетенции целият проблем. Не искам да кажа, че проблема е политизиран, но искам да отбележа, че това се случи. В момента същия човек води кампанията за независимост на Каталуния и е съветник на повършните работи. Той ми е също така и приятел, но не смятам, че а, остана място а, за него в нашата делегация. Друг наш колега също пожела да дойде и той също не успя да дойде. Въпреки това той ни придружи. Само за да видите как се променят нещата в тези мисии. Нищо не се промени за господин Ортезон или господин Лопес. Те си имат своето мнение. Но за останалите от нас, преди да тръгнем от такова посещение, ние всички имаме много добра представа какво искаме да научим от него и какво искаме да получим като резултат. Ако ам, вземем, например, срещата с испанското правителство, тя продължи 4 часа. Най-различни ам, данни ни бяха предоставени. Решихме, че потребата на европейски средства не е застрашена. След това се обръщахме към комисията и с тях също дискутирахме плановете. Първия беше одобрен в 2009, но не беше приведен в действие. Смятам, че това се случи едва в 2012. Сега става дума за втори план. А, ние обсъждаме недостатъците на първия, но междувременно се е появил втори, с който те се опитват да настигнат други страни членки в Европа. Тоест имаме новост в самата ситуация. Новия план трябва да бъде одобрен до 2015, защото трябва да има 6 години до 2021 година. Временното правителство го прие през януари, след като доста време беше работило по него, имаше прес-релиз, информационна кампания. Разбрахме, че те ще продължат да работят по подобренията и ще вземат предвид препоръките на комисията. Това е ситуацията в този един момент. Така че, надявам се, доклада на делегацията да включва не само възгледите, изразени от различни платформи, с които се срещнахме, но и с испанското правителство, защото все пак трябва да чуем и двете страни. Също така трябва да се вземе предвид и това, което казва комисията. Плановете за реката се е, изработват в продължение на година и половина и отнемат а, доста ресурси, бяха подкрепени от а, голям процент гласове 82% подкрепиха плановете. Разбира се, сигурно има проблематични а, моменти, но все пак те са приети и доста хора ги подкрепят. Има също и положителен доклад, който Държавният съвет публикува. Като Испанското правителство възложи множество доклади, те всичките са положителни. Има 40 правни жалби, 20 с положителен резултат и Върховният административен съд също излезе с положително становище. Така че имайте преди всичко това, за да можем да вземем а, информирано решение. Само така то ще бъде обективно. Трябва да чуем и двете страни, иначе а, не правим нищо. Очевидно, според а, Европейската комисия, на тях остава те да се произнесат последни, дали се спазват директивите, но исках да ви кажа всичко това. Председателката. Господин Гамбус е последният човек, който ще чуем днес, защото имаме само още една точка от дневния ред. Набързо ще се изкаже, защото доста говорихме по тази тема. Искам и аз да благодаря, нищо, че не бях в тази делегация. На всеки 4-5 седмици аз ходя до реката и до речното корито, не за да проверявам как се развиват плановете, а защото непрекъснато поддържам връзка с хората от региона. Затова съм благодарен за това, че и вие отидохте. Тази мисия, информационна мисия, ще изиграе доста важна роля в много отношения. Тя ще ни бъде и много полезна без да искам да повтарям това, което вече чухме от колегите, от страна на Хабиер или господин Ортасон, ще повторя само едно нещо, което а, спомена председателят на делегацията. Европейската комисия трябва сега да свърши своята работа и да направи оценка, като анализира плановете за а, реката. Те направиха това с плановете от 2013 и доклада им беше доста строг. Особено, що се касаят дефинициите а, за речно корито спрямо околната среда. Дефиницията не се промени, но въпреки това беше важно да чуем това, което те казаха. За нас е много важно доклада на комисията Пети да допълни работата на комисията и да я подкрепи. Защото това очакват от нас хората в Испания. Всички искаме да се спазват директивите, както рамковата директива за водата, така и другите, които са уместни случая. Но не бива да забравяме, че за да спазваме тези директиви, според хората в Испания, плановете трябва да са различни. Председателката. Приключваме този дебат. Благодаря още веднъж за, на председателя на делегацията за това, че я предвождахте. Не ви е било лесно. Благодаря и на секретарията, който се зае с трудната задача да организира посещението предварително и по време на самата визита и да отхвърли цялата административна работа. Ваша работа сега е и да свършите работата по проекто доклада, който се надявам до края на април да получим и ние. Приключваме сега и преминаваме към последната точка от дневния ред. Друга информационна мисия в Лондон на 5 и 6 ноември 2015 година а аз бях председател на тази делегация. Разбира се, повод за това посещение в Великобритания беше ам, петиция, всъщност не една, а няколко петиции, които сме получили, всичките свързани с ам, деца дадени за осиновяване без съгласието на биологичните родители. Някои от вносителите на петициите бяха поканени да се присъединят към комисията през февруари 2014 година. Бяхме във връзка също така с Европейската комисия и британските власти, които също получиха своите задачи във връзка с нашето посещение. Според британските власти всичко се случва а, за да гарантира възможно най-добрия интерес на детето, но а, такова осиновяване не може да бъде а, върнато обратно и затова последствията са изключително важни. Напоследък изглежда нарастват случаите които а, са свързани с родители от небритански происход, най-вече от Източна Европа, Словакия, Латвия, България, както и други. И този аспект а, прави така, че петициите да влизат в нашите компетенции. За да научим повече за ситуацията, беше възложен доклад за осиновяванията без родителско съгласие. Авторът, госп... а, доктор Керлин, през юли миналата година ни го представи тук. Както вече споменах, а, нашата информационна мисия пък се състоя в рамките на 5 и 6 ноември. Идеята беше да получим по-добър поглед върху ситуацията, като а, се видим с различни заинтересовани страни и професионалисти. Като цяло всички смятаме, че беше а, позатворно нашето посещение. 8 човека пътуваха до Лондон с много а, различни лица и организации се срещнахме. Всички те споделиха какъв е техния опит. По време на посещението се срещнахме с журналист, социални работници, представители на правни организации, организации, които се занимават с осигуряване на подкрепа за родителите, приемните родители, представители на органите на реда, съдии от семейното право, представители на дипломатическите служби на България и Латвия, и адвокати, които са специализирали в семейно право. Срещнахме се и с а, а, депутати, които провеждат кампания за правата на семействата. Видяхме, че Великобритания е уникален случай в Европа. По отношение на а, осиновяването и условията, при които то се случва. Конкретно говорим за ам, осиновяването без съгласие на родителите и това колко се случва това. Вътрешно, като цяло, няма много ам, случаи на такова осиновяване и като цяло то не се ам, използва много в другите страни членки. Затова ни беше интересно в резултат на всички срещи да научим как работи това в Великобритания и как реагират службите. Изготвихме доклад, включително и една описателна част на нашето, за нашето посещение. Като друга част от доклада пък засяга препоръките ми за този така деликатен проблем. Доклада за посещението е изготвен на базата на всичко, което чухме от страна на колегите, на а, делегацията и хората, които видяхме. Нека да изтъкна и какво предстои от тук нататък. Крайният срок за внасяне на изменение за препоръките в доклада е 3 март. Моля, отбележете си също така, че само тази част на доклада е отворена за изменения. Само тази част с препоръките. Описателната част не подлежи на изменения. Тя беше изготвена от Клер, от секретарията с помощта на колегите. Ще гласуваме през април. най-вероятно 9 април. А сега давам думата на комисията за няколко минути и надявам се, че вие, както и мен, ще бъдете конструктивни и лаконични в своето изказване. Имате думата. Благодаря. Прочетохме доклада ви с голям интерес. Той хвърли светлина върху някои аспекти на положението, които сме обсъждали тук в парламента и в комисията. За нас също това е деликатен въпрос, но предвид това, че компетенциите ни са ограничени, доклада ви е добър шанс да а, препоръчаме варианти британските власти да подобрят своите механизми. Както казах, има деликатни аспекти, но ние като цяло подкрепяме вашите опити да защитите правата на детето на първо място. Смятаме, че препоръките ви трябва да бъдат чути. Приветстваме също така и така изготвените препоръки във вашия доклад, които са от друго естество. Нямаме какво да допълним. Ще кажа само, че след няколко седмици ще приключим работа по изменения регламент, така че се надявам поне някои от подобренията, които ще предложи комисията, да имат положително въздействие и върху ситуацията като цяло. Благодаря, казва председателката. Още двама смели колеги, които останаха до края с нас, трима дори, и те искат думата, поне двама от тримата. Господин Марта. Благодаря ви. Аз не съм от Великобритания. Все още не. Ако това ще спаси Обединеното кралство и то остане в Европейския съюз, ще стана британец или шотландец. Сър Джеймс Мамби. Една важна личност, с която се срещнахме и той много добре резюмира нещата. На Великобритания и трябва дипломация. Трябва да бъдем по-дипломатични в това отношение. Призиваме към комисията е следния. Трябва да запознаете останалите 27 държави членки с проблем. Всички тези, които са оставени на волята на британските съдебни власти, самия сър Джеймс Мъмби каза, всички тези, които са оставени на волята на съдебните инстанции, на съдебната, съдебния механизъм, са всъщност напълно лишени от помощ. Всички хора трябва да бъдат подпомогнати от своите посолства. Ако трябваше да направя една препоръка, то тя би била следната. Всички посолства трябва отблизо да следят подобни проблеми. Елеонор. Благодаря ви. Съвсем накратко. Според мен, това, което се предлага тук, вече припокрива нещата, които обсъдихме по време на посещението. Съгласна съм с господин Мартен. Виенската конвенция трябва да бъде взета предвид. Консула или представителя на чуждата държава трябва физически да присъства на съдебното производство. Да не забравяме превенцията и подкрепата на близките, на семейството. Това е изключително важно при подобни трагични инциденти. Бяхме направили няколко изменения в този ред на мисли и те са отразени в текста. Заповядай. Благодаря ви. Смятам, че доклада наистина е отличен. Той отразява изключително полезното ни посещение. Как беше изключително балансирано, срещнахме се с различни представители и всичко това е много добре отразено в доклада. Благодаря на секретарията. Наистина свършили сте чудесна работа. Относно препоръките в края на доклада, смятам, че те отразяват това, което ние казвахме по време на посещението. Отразени са основните теми. Само едно до уточнение във връзка с уводните ви думи. Вие казахте, че Обединеното кралство е единствената държава членка, която постъпва по този начин. А проучването, което направихме в нашата комисия, показва, че по-голямата част от държавите членки предвиждат осиновяване без съгласието на родителите. Така че случаят на Обединеното кралство не изолира. Препоръките и на Джеймс също са важни. Осигуряването на помощ от местните компетентни органи, участието на консулите от съответната държава членка. Трябва да се промени културния мироглед. Аз обаче изхождам от позицията на това проучване. То е отлична начална точка, за разглеждане на случващото се в Европа. Препоръките са наистина изключително полезни. Нека да наблегна на една от препоръките. Нещо, което ме озадачи. Натиска, който чувстват социалните работници вследствие на бюджетните съкръщения – социалните работници рискуват да бъдат подложени на санкции, да бъдат наказателно преследвани, ако пропуснат нещо. Това засилване на работата от една страна и упражняването на натиск от друга е изключително опасно. Когато бяхме в Лондон, правителството също е, предприе нов курс в своята политика в това отношение. Така че трябва да бъдем по-предпазливи и би било добре да разберем какво ще се случи след като приемем този доклад. Да се допитаме отново до тези хора, с които се видяхме в Лондон. Да видим тяхното мнение и последващи действия. За мен би било интересно. Председателката, благодаря ви, благодаря и за направените коментари. Получих информация, че доктор Фентън Глин ще ни представи съвсем скоро актуализиран доклад, което би било чудесно. Обединеното кралство е уникално в много отношения, особено напоследък в Европа. Разбира се, че се извършват осиновявания без съгласието на родители в други държави членки, но частотата, с която това се прави в Обединеното кралство, е обезпокоителна. Това накърнява интереси на родителите и на децата. Накърнява интересите и на близките. Благодаря на всички колеги за това, че се включиха в дискусията преди посещението, за това, че се включиха в помещение, в посещението и за това, че се включиха в днешната дискусия. Благодаря на секретарията за чудесната работа. Благодаря на началника на отдела и на Клер. Свършихте отлична работа, изготвяйки този доклад. Предоставихте ни цялата информация, която поискахме изключително ефективен метод на работа, кратко посещение. И ако това са информационните мисии, които ще провеждаме и за в бъдеще, аз с радост ще се включа в тях. Сигурна съм, че и броят на участниците ще се увеличи. Тоест, в рамките на ограничен период от време ние се концентрираме върху определени приоритети. Благодаря на всички ви. Беше дълъг ден сега наистина заслужават една добра вечеря. Всички вие. Приятна вечер.